Даже coup. Bien. И така, скъпи колеги, предлагам да започнем, ако нямате нищо против. Замествам временно Брайан Симпсън, нашият председател, който се бори някъде с снега, някъде в самолета и се надяваме, да се присъедини към нас след около един час. Междувременно, разбира се, ще започнем нашето заседание. Нямаме дневния ред, ако, разбира се, никой няма някакви коментари и възражения. Изглежда няма такива. Протоколът от предишното заседание също е прият, ако няма някакви коментари до края на заседанието приветствам от ваше име господин Форенцо, който е министър, който е министър по транспорта от Кипърското председателство и който сега ще ни представи отчета за своята, дей... своята дейност и за постигнатите от тях постижения. Господин министър, след като си получите кафето, ви моля да вземете думите. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Αξιότι... Благодаря ви, господин заместник-председател. Уважаеми господин председател на Комисията по транспорта и туризма, господин заместник председател, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. За мен е огромно удоволствие да съм днес сред вас в Европейския парламент. Най-напред бих искал да ви благодаря за тази възможност, която ми предоставяте да представя на вашата комисия постиженията на кипърското председателство в областта на транспорта и също така да изслушам вашето мнение и вашите коментари. Кипърското председателство се беше заело да насърчава в рамките на съвета европейски инициативи и проекти, които са тясно свързани с увеличаването на конкурентоспособността на европейската економика, както и проекти с цел подобряване качеството на живот на европейските граждани. През последните 6 месеца в областта на транспорта съвета разгледа важни законодателни проекти, които безспорно имаха за цел да доведат до една по-устойчива и по-ефикасна транспортна система в Европа. Започваме с наземния транспорт. Законодателството, председателството работеше за измяна на съществуващото законодателство, в частност по отношение на тахографите, с цел подобряване на надежността на системата и подобряване на пътната безопасност, както и с цел борба срещу измамите и намаляване на административното бреме. Съветът на министрите на транспорта, който заседава през месец октомври, одобри политическо съгласие по всички тези въпроси. И моите сътрудници работиха по много конструктивен начин с докладчика госпожа Тигао, на която държа да благодаря най-сърдечно. Убеден съм, че преговорите, които в момента текат между съвета и Европейският парламент, ще продължат по време на ирландското председателство, като целта е да се постигне окончателен добър резултат. Първо започваме с техническият, техническите прегледи на моторни превозни средства и техните ремаркета. Възоснова на ориентировъчните разисквания, които се проведоха през месец октомври на съвета на министрите, изготви цялостният си подход – и го представи на заседанието на съвета на министрите по транспорт през месец, месец декември. Освен тези две законодателни проекта, ние се съсредоточихме върху пътната безопасност. По-конкретно, на 25 юни 2012 година Кипър заедно с Европейската комисия организира четвъртият Европейски ден на пътната безопасност – и кипърското председателство реши да посвети това мероприятие на младите хора. Това мероприятие беше под наслова Младите хора активно участват в пътната безопасност и това мероприятие имаше за цел да повиши осведомеността и да подобри културата на пътна безопасност сред младите хора. Съсредоточихме се върху поддържането на тази култура чрез образователната система и различни видове информативни кампании и чрез създаването на климат на взаимно доверие и сътрудничество между полицията и младите хора. Този Европейски ден на пътната безопасност се превърна в платформа за дискусии и разисквания, която позволи и обмен на най-добри практики и най-вече повишаване на осведомеността по отношение на безотговорното шофиране. Заключенията и предложенията от този, между, този Европейски ден на път безопасност се превърнаха в много полезен инструмент за правителството на държавите членки, както и за Европейския съюз като цяло, в борбата за подобряване на пътната безопасност сред младите хора както на регионално, така и на национално и на европейско равнище. Сега нека преминем към морския транспорт. Тук кипърският председателство се съсредоточи върху подобряването на условията на живот и труд на моряците. Това беше да се осигури по-висока безопасност и по-висока квалификация на работниците, което да доведе до една по-социално отговорна морска индустрия. Под егидата на Кипърското председателство съвета разгледа две законодателни предложения, които са свързани с транспорта. Става въпрос за в рамките на договорът за условията на труд на, морски, на работниците в морската индустрия на Международната организация по труда, това беше едното предложение. Второто предложение е свързано за плавателните съдове, плаващи под европейски флаг. Постигнахме цялостен подход към тези две предложения на съвета през месец октомври. Сега вече са налични необходимите условия за постигане на напредък по това досие, не само във вашата комисия, под ръководството на председателят Симпсън, който е и докладчик по предложението, свързано с задълженията на държавите членки с извоз на море, но също така и с Комисията по заетост и социални въпроси, под ръководството на госпожа Перес. Надяваме се да продължи доброто сътрудничество и по отношение по време на ирландското председателство. сега нека преминем към въздушния транспорт. От първостепенна важност е да се предостави свободен достъп до цялото въздушно пространство на Европейския съюз. По този начин ще се изгради общото въздушно пространство в Съюза, и в рамките на тази инициатива Кипърското председателство и Европейската комисия проведоха среща на високо равнище под заглавието Единно европейско небе. Време е да действаме. Тя се проведе в Лимасол на 11 и 12 октомври 2012 година. Да, си изкащам всяко равнище. Беше един форум за много динамични разисквания с цел подобряване на настоящата система и бяха установени областите, в които трябва да се подобри в частност, да се подобри системата и в частност системата за въздушен контрол. Участниците в тази срещна за равнище изпратиха правилните послания по отношение на мерките, които трябва да се предприемат, за да се осигури възможно най-ефикасно управление на въздушния трафик в Европа. Надяваме се заключенията от тази среща да дадат възможност за привличане на вниманието на всички заинтересовани страни към общата цел, а именно постигане на добри резултати и подобряване на условията за въздушен трафик в Европа в близко бъдеще. Освен това, по време на кипърското председателство съвета прие решение от името на Европейския съюз с което позволи бързото прилагане на споразумението, предвиждащо обща рамка за засилено сътрудничество между Европейския съюз и Европейският орган за, за безопасност на въздушния трафик. По време на срещата на съвета по транспорта през месец декември това споразумение беше подписано и по този начин нашето общо единно европейско небе, скоро ще се ползва с много по-ефикасна система на кон... за контрол на въздушния трафик. И искам да благодаря за, тя, за отличната работа и тясното сътрудничество с представителите на вашата комисия. Друга важна тема беше подобряване на ефикасността на работа на европейските летища. Това е много важен аспект на европейската политика на въздухоплаването. Кипърското председателство се зае с а, законодателното председателство с законодателството по отношение на която засягаше закъсненията и сроковете за осигуряване на наземни услуги на летищата в Европа и беше представен общ пакет в тази насока през, на съвета през месец октомври. Европейският парламент наскоро гласува това закон, този обнаден пакет и доколкото разбирам, вече може да се пристъпи към започване на преговори и постигане на съгласие с съвета в най-кратки срокове. Ето защо държа най-сърдечно да благодаря на докладчиците по, тримат, по, трите, по пакета от трите законодателни предложения, господин Засада и господин Лищенберг, за тяхното им сътрудничество с кипърското председателство отново по отношение на въздухоплаването, възоснова на съобщението, публикувано от Европейската комисия по тази тема, изготви заключения, прияти от съвета по транспорта, свързана с външната политика в областта на възхоплаването на Европейския съюз. Тези заключения представляват основата за общностни действия с цел подобряване на въздушния транспорт на международно равнище. Една ефикасна и надежна система за въздушен транспорт изисква съвременни инфраструктури разработването на тези инфраструктури чрез разработването на европейските транспортни системи са жизненно важни за доброто функциониране на европейските предприятия, както и за възможностите за пътуване на европейските граждани. Те, освен това, допринасят за възможностите за развитие на европейската економика. Тези мрежи могат по ефикасен начин да подкрепят социалното и економическо сближаване на всички региони на Европейския съюз. Ето защо кипърското председателство, водено от цялостният подход, прият от части по време на датското председателство, продължи да разглежда законодателното предложение свързано с механизма за свързване на Европа. Разглеждането на това законодателно предложение се осъществи в рамките на работната група на приятелите на председателството, създадена от кипърското председателство – за да даде възможност за по-детайлно разглеждане на това законодателно предложение. Тук бих искал да благодаря на господин Рике за сътрудничеството му с представите на Кипърското председателство по това досие. Споразуменията между Европейския парламент и съвета по отношение на механизма за свързване на Европа, както и законодателните предложения в различните сектори и всички усилия положени за постигане напредък по тях трябва да бъдат продължени от ирландското председателство. Тук мисля в частност за законодателното предложение за преразглеждане на ръководните водещите насоки за разработване на трансевропейските мрежи за наземен транспорт и благодаря на докладчите по това предложение за отличното сътрудничество с моите сътрудници. Не само разгледахме, започнахме да работим по тези досиета, но дори си позволихме да определим приоритети и успе, постигнахме значителен напредък по политики, които по мое мнение бяха белязани положително от кипърското председателство и които ще допринесат е, за повишаване на надежността на транспортните мрежи в Европа. Така, например, дадохме нова насока на морската политика на Европейския съюз. Беше проведено специално заседание на министрите в Кипър, и отговарящия за сектора на морски транспорт министри с присъствието на председателят Барозо и президентът Христофиас, както и присъствието на ресорния комисар Мария Даманаки, изготвиха призива на, или декларацията от Лимасал. Целта беше да се изготви календар за работа с цел за постигане на целите на Европа 2020 година. Този календар се съсредоточава върху някои сектори, по които се работи активно, както и други сектори, които са по-пренебрегнати в момента, но които имат огромен потенциал за създаване на работни места и економически растеж. Целта е да се обединят всички заинтересовани страни за постигане на те наречената синя економика. Не на последно място, засилва се сътрудничеството с трети страни, които имат излъз на същите водни басейни, на които имат и страни от държави членки на Европейския съюз. Целта е да има обмен на най-добри практики и насърчаване на диалога на национално и международно равнище. Като всичко това се случва в рамките на договорът на ООН за морския транспорт декларацията от Лима Лимасол ще изиграе решаващо значение за по-нататъчното развитие на общата европейска политика по отношение на общата европейска морска политика, чрез създаване на нови работни места и чрез използване по възможно най-добър начин на огромните ресурси, които представлява този сектор. Тук става въпрос за една чисто кипърска инициатива, която беше приветствана от Европейската комисия, от всички държави членки на Европейския съюз, от Европейската общност за свободна търговия и Европейската за свободна теория и търговия и от Европейския съюз. Бих искала в частност да благодаря на тримата члена на Европейския съюз, господин Комуцакос, госпожа Лепаж и госпожа Майснер, Те взеха участие в конференцията. И участваха в, а, активно в а, успешната декларация, постигната на тази конференция. Припомним също така, че на съвета през декември бяха прияти заключения и че в тези заключения се съдържа съдържанието на декларацията от Лима Сао в заключението се признава, че декларацията от Лимасол е важна част от стратегията Европа 2020 година, с която се цели увеличаване на економическият растеж, конкурентоспособността и създаването на нови работни места в рамките на синята економика. Освен това, продължихме е, с успех работата по реформата на две много важни за Европейския съюз политики. а именно цифровите технологии и транспорта, като се съсредоточихме върху ролята на цифровите технологии в развитието на устойчивия транспорт в Европа. За първи път председателството на съвета организира обща среща на министрите на транспорта и на министрите отговарящи за телекомуникациите. Като на тази среща се беше призната ролята на новите технологии, и факта, че новите технологии вземат много важно място в бялата книга, посветена на транспорта. В а, заключенията, предложени от кипърското председателство и приветствани от Европейската комисия и държавите членки, бяха засегнати следните въпроси. Първо, свободното използване на информация и данни като жизненно важен елемент за разработване на интелигентни транспортни системи. както и ролята на мултимедиите за разработване на интелигентни транспортни системи в градовете и между градовете. представихме тези заключения и на Международния форум посветен на интелигентните транспортни системи, който се проведе през месец октомври в Австрия. Уважаеми господин заместник председател, уважаеми членове на Комисията по транспорта, Кипърското председателство положи огромни усилия за постигане на истински напредък по важните за европейския транспорт теми. Освен това, инициативите, предложени от кипърското председателство и свързани с интегрираната морска политика на Европейския съюз, както и инициативите по отношение на интелигентни транспортни мрежи и телекомуникациите, бяха предложени с цел устойчиво развитие на транспорта в Европейския съюз. Ние работихме упорито и напълно съзнавайки цялата ни отговорност като председателство на Европейския съюз. Зачитайки напълно останалите институции на Съюза и в частност Европейския съюз, който е един от основните стълбове на структурата на Европейския съюз. Тъй като Европейския съюз представлява по най-пряк начин принципите и демокрацията в рамките на Европейския съюз. Тези 6 месеца на кипърското председателство беше много полезен опит за нашата държава увеличихме познанията си и натрупахме опит за добавената стойност на европейските, на действията на европейско равнище. Ето защо ще продължим да работим също толкова енергично и опорито като партньори за постигане на общите ни цели за изграждане на една по-добра Европа. Още веднъж бих искала да ви благодаря за безспорното и много конструктивно сътрудничество по време на цялото наше председателство. Желая успеха на ирландското председателство и в частност на колегата господин министър Лео Вараткар, който пое председателството на ресала на транспорта за първите 6 месеца на 2013 година. Оставам изцяло на ваше разположение за да чуя вашите коментари и да отговоря, доколкото ми е възможно, на въпросите ви. Благодаря ви за вниманието и търпението. Председателят, благодаря ви, господин министр. Сега давам думата на координаторите за въпроси и коментари. Господин Вернер Кун. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на Кипърското председателство, господин Флоренцо министър на транспорта на Кипър, за това, че засегна всички онези теми, които обсъждахме до тук в нашата парламентарна комисия. По тези теми вече са водени политически разисквания, но не са постигнати решения на ниво съвет. Благодаря ви, господин Флоренцо, за това, че работихте за укрепването на общото европейско въздушно пространство, най-вече на контрола и управлението му на ниво функционални блокове. Но през изминалите месеци не постигнахме никакъв напредък по тази тема. Държавите членки настоят настояват на запазването на техните органи за контрол върху въздушното пространство и наблюдение на неговата сигурност. Затова бе важно от страна на председателството да се окаже известен натиск, например по линия на Евроконтрол. С Евроконтрол бе подписано съответното споразумение, за което ви благодаря. Що се отнася до пакета за проверката на техническата изправност на превозните средства, най-вече що се отнася до периодичните проверки, поне на ниво съвет, вече бе изготвено общо становище. ще разискаме това становище тук в парламента. Що се отнася до пакета за летищата, знаем какво е положението. Разпределянето на слотовете и ограниченията върху летищата, свързани с шума. По тези теми вече е започната съответната процедура, но не са се състояли тристранните разговори. Що се отнася до наземните услуги, трябва да постигнем споразумение. Те ще са сред приоритетите на ирландското председателство. Морският транспорт като се има предвид, че Кипър има традиции в тази област и има излъз на море, бе важен за кипърското председателство. То успя да окаже положително въздействие върху тази област, например по отношение на конвенциите на МОД, както и във връзка с издаването на патенти за плавателните съдове, за навигация и за уеднаквяването на оборудването. Трансевропейските мрежи в областта на транспорта. По тази тема в момента на ход е съветът. В парламента трябва да се започне процедура на първо четене – това е един много важен проект, който изисква инвестиции в инфраструктура. Ето защо е много важно съветът да даде своята оценка на нашите предложения. Господин Рике е докладчик по темата Механизъм за свързване на Европа. Той и други колеги неведнъж са заявявали, че за следващите 7 години подобни проекти трябва да бъдат финансирани и от държавите членки. Ако искаме да постигнем напредък по тях, ако искаме да променим економическото положение в държавите членки към по-добро, трябва да инвестираме. За това е много важно държавите членки да постигнат споразумение за обща бюджетна политика. Не би следвало да е толкова трудно да се задели 1% от националните бюджети за бюджета на Европейския съюз. Декларацията от Лима Сол бе също един важен етап. Вие говорихте за нея. Тя бе важен етап с оглед на стратегията ни в областта на транспортната политика. Бе проведена и важна проява на тема политика в областта на туризма. Важна роля в областта на туризма играе Средиземноморският регион, но Предполагам, че вие, господин министър, не отговаряте за тази област. Предполагам, че в Кипър има отделен ресор за туризма. Благодаря, че продължихте работата в областта на интегрираната морска политика по отношение на транспорта, екологичните стандарти и рибарството. Благодаря ви, господин министър Флоренцо, за извършената работа. Благодаря. Сега давам думата на господин Елка Лордри за социалистите и демократите. Het Cypriotisch voorzitterschap en de minister in bijzonder het geleverde werk en vandaag ook voor de uitgebreide inleiding. Ik denk dat er een aantal dossiers de revue zijn gepasseerd. Благодаря, господин министр, за добрите уводни думи Бях разгледани редица документи и редица досиета през последните няколко месеца, но не всичко е приключило. Например, работата по техографите а също така и по-добрата пътна безопасност. Тахографите са част от безопасността и ние трябва да се възползваме от настоящите технологии по един оптимален начин, така че да се борим срещу измамите и за да гарантираме, че всички спазваме едни и същи правила. А, моята партия или по-скоро моята политическа група е на мнение, че трябва да се въведат някои корекции в областта на наземния транспорт и това трябва да се осъществи по един качествен и удачен начин. Аз от целият въпрос свързан с работата по тахографите. Що се отнася до пакета за въздухоплаването, ние работихме много по отделните документи, които са включени в този законодателен пакет. Тук говорим за слотовете, шума и други проблеми. И тук подходът, който се прилага, е много близ, близък до този, който вие предложихте. Надявам се, че ще можем да приемем и одобрим пакета като цяло. Сега, що се отнася до прилагането на споразуменията, до които се стигна, е, вече споменахме общото въздушно пространство. На 5 декември разгледахме и другите проблеми, които са свързани с, структурните блокове и понякога виждаме, че някои от решенията противоречаха а, на споразуменията, които бяха сключени в рамките на, Европейски, на Европейския съюз. В крайна сметка обаче споразуменията трябваше да стигнат а, целите, заради които бяха сключени и в крайна сметка това е важно за отрасъла, за потребителите, за економиката както и за околната среда. Тоест, по тези всички тези въпроси трябва да работим заедно. А също така възникна и документа, свързан с трансевропейските мрежи в областта на транспорта, инструмента за свързване на Европа. Това е много важно за близките няколко години. Трябва да работим възможно най-ефективно за транспортната инфраструктура в Европа. И всичко това с цел да имаме по-ефикасен вътрешен пазар. Наистина, трансевропейските мрежи и в област на транспорта са много важни в тази сфера. Положиха се сериозни усилия. Разбира се, ние трябва да продължим да разчитаме на вашата подкрепа в видните месеци като член на съвета, особено когато разглеждаме разпределенето на бюджета. Тук говорим за милиарди евро в европейския бюджет. Наистина би, би било доста смислено да се работи и по правилата на, за транспорт, за тенти, но това пък ще загуби своя смисъл, ако нямаме средствата, с които да финансираме работата на трансевропейските мрежи и на инфраструктурата трябва финансирането да върви ръка за ръка с законодателството, което се изковава в тази област. Възползвам се от възможността да ви благодаря за работата, която свършихте. Знаем, че има усилия, които те първа трябва да се положат и очакваме сътрудничеството в близките месеци. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Бейлон за групата на либералите и демократите. Ораторът говори без микрофон. Извинявайте, наистина казах, че съм се разсеял и всъщност не бях забелязал, че сме се придвижили напред в дневния ред. Мислих, че сме вече по-напред в програмата. Ако нямате някакви коментари или въпроси по изказването на господин министъра, такъв случай давам думата на господин Крамер. Имате ли изказване, господин Бениан? Искате ли думата или не? Всъщност няма да се изкажа, защото не съм подготвен да направя такова изказване. Просто тук хората пристигат след полет и нещо се обърках и не съм получил необходимите инструкции. Добре, в такъв случай давам думата на господин Крамер от името на групата на зелените. Е, Позволете ми също сърдечно да благодаря на представителя на Кипърското председателство за изложението му. Ще се спра върху малко по-малко теми от вас. Срещата в Лимасол, разбира се, бе важна, но съветът на Европейския съюз, т.е. държавните и правителствените ръководители, нарушават законодателството, което самите те са приели. Трябваше на 15 декември да влезе в сила пакетът от мерки за общото въздушно пространство. Това е пакет от законодателни мерки, които водят до економии на средства и до намаляване на емисиите. Въпреки това, все още не са влезли в сила. За какво говорим в случая? Нима онези, които изготвят законодателни актове, изобщо не се интересуват от тях. Бих искал да знам как е протекла дискусията в Лимасол. Аз съм от Германия. Не разбирам защо германското правителство не желае да се приложат на практика закони, за чието изготвяне е работило и по които е оказвало натиск. За съжаление, срещи като тази, за която говорихте, се провеждат при закрити врата. Ние не членуваме в съответните структури и за това би ми било интересно да знам как е протекла въпросната среща. Всички граждани на Европейския съюз трябва да спазват неговото законодателство. Явно това изискване не въжи за съвета на Европейския съюз. Второ, тук в парламентарната комисия с малко мнозинство, а в пленарната зала с голямо мнозинство отхвърлихме предложението за наземните услуги. Явно става дума за законодателство, което следва да влезе в сила през идните години, но засегнатите летища са може би три на брой. Смятате ли, че има смисъл от приемането на подобен пакет? Според мен няма смисъл. Би било чиста загуба на време, като се има предвид колко произволно подхождаме към европейското законодателство. Трето, ще се спра върху регионалните летища. Имам информация от регионалното летище в Касел от Касел е възможно човек да се придвижи с влак до летището в Франкфурт. За това са необходими 1 час и 38 минути. От летището във Франкфурт пък може да се лети директно до редица дестинации. Въпреки това, правителството на Хесен, представлявано от Роланд Кох, взе решение в Касъл да се изгради регионално летище. Няма почти никакъв смисъл от това летище. Седмично от него излитат 12 самолета, 7 от тях са на XL Airway авиокомпания, която е обявена в несъстоятелност. Изобщо не се знае дали ще продължи дейността си. В Саарбрюкен също има регионално летище. През изминалата година там са били обработени 450 000 пътници. Дефицитът в баланса на това летище възлиза на 5,5 милиона евро. С други думи, всеки един пътник се финансира от европейските граждани с по 120 евро. Трябва ли да продължаваме по същия начин? Парите не представляват проблем ли? Не би ли трябвало, като се има предвид кризата в Европа, да разходваме средствата по-разумно? Действат два принципа в Европейския съюз. Принципът ползвателят плаща и принципът на изместването на външните разходи на вътрешно ниво. И двата принципа се нарушават. Обсъжда ли се това в съвета на Европейския съюз? Какви са аргументите на съвета? От една страна се твърди, че трябва да се реализират економии в областта на здравеопазването и образованието, но в областта на въздухоплаването средствата като че ли нямат никакъв, никакво значение. Преди коледа тук в парламента приехме списък с пожелателни предложения. Но не би ли следвало и тук да се съсредоточим върху онези проекти, които са от значение? Смятате ли, че ако следваме всичките си желания, ще постигнем напредък? Не мисля така, защото през последните 30 години доказахме точно обратното. Става дума за системата на железопътния транспорт. През изминалите години стана ясно, че няма достатъчно взаимовръзки между системите на отделните държави. Благодаря, господин Камер. За Обединена телевизия дам господин Количек. Благодаря ви, господин председател. Сега ще говоря народния си език. Ще се възползвам от тази възможност. Благодаря на кипърското председателство. Знам, че Кипър, наравно с Гърция, минава през една много трудна ситуация в момента Искам да кажа, че свършиха чудесна работа, независимо от трудното си положение. Като говорим за наземния транспорт и тахографите, да, знаем, че тази тема много е важна, особено в товарния транспорт. Това, което ми липсва, всъщност е обхващането на по-малките тежкотоварни превозни средства, особено по-малките камиони, които се карат от професионални шофьори, защото на практика тези лица не са защитени защитени по никакъв начин. Не по този начин, по който са защитени шофьорите на тирова, да речем. Те работят като роби можем да кажем, по време на империята. Работят по 10-14 часа на ден, спят край пътя, в самия камион и тези проблеми са много трудни за решаване. Социалните условия са много важни да, говорим за големите тежкотоварни превозни средства, но мисля, че ако искаме да решим целият този проблем, свързан с наземния транспорт, трябва да имаме уеднаквено обучение за шофьорите. Мисля, че около 90% от пътно-транспортните происшествия се дължат на грешки на човешкия фактор, а не се дължат на неизправност на превозното средство или на пътната настилка. Това е общ коментар, а, който не е свързан с кипърското председателство, но бих искал да споменете тези теми в съвета за в бъдеще. Защото ние шофираме, аз шофирам обикновено около 90 000 км годишно и ние трябва да знаем колко липсва все още при обучението на шофьорите все още не сме направили, Бог знае какъв напредък, защото все още не сме приели третия и четвъртия пакет Кипър и следващото председателство и Ирландия може да не проявят особен интерес към тази конкретна подтема. От 15 години е, говорим за инфраструктура, за транспорта и като че ли всички модели, които се представят до този момент са неподходящи, недостатъчни. Не мога да реша какво е решението в този случай. Може би в някои случаи бихме могли е, да си помислим за това да изоставим разработените планове и по-скоро да обединим правилата, които вече съществуват. Сега разполагаме с 4, 6 различни системи. Сега, що се отнася до летищата, слотовете, шума, да, направили сме много в тази връзка, но не сме поставили такова ударение върху емисиите, прахово замърсяване и мисля, че това е една от темите, които са важни в транспорта. Говорим за емисии от въглероден диоксид, както и за друг тип вредни емисии. става дума и за общото замърсяване на околната среда. Наистина, като че не сме напреднали толкова в тази област. Завиждаме обаче, че някои дружества са започнали да работят сами по тези проблеми. Наземните услуги говорихме за това в пленарна зала и не виждам защо трябва да гласуваме по различен начин от този, който сме определили. Тук наистина става дума за работа по летищата и това намалява социалната сигурност за работниците във всички сектори, които са свързани с наземните услуги. От моя страна смятам, че изпращаме погрешно послание. Що се отнесе до функционалните блокове въздушно пространство, спомням си, че преди 15 години бях докладчик за международно споразумение по еднаквяването на въздушното пространство над Централна Европа. Това споразумение вече е изтекло, то не е в сила. А мисля, че това е най-проблематичната част, що се отнася до единното европейско небе. Не виждам как въобще можем да стигнем до някаква съгласие, до някаква договореност в тази област. Мисля, че наистина Централна Европа е най-критичната част от въздушното пространство. Не знам дали ирландското председателство ще може да засвидетелства някакъв напредък в тази връзка. Сега вътрешните водни пътища, морския транспорт, до голяма степен оценявам инициативата от Лимасол, но тъй като Чехия е вътрешна страна, в която няма излъз на море, мисля, че наистина вътрешните водни пътища са най-важни за нашата страна. Поради тази причина смятам, че съвета, комисията или колегите в парламента познават само поречието на реката Рейн, някои от реките в Бенелюкс, някои от реките във Франция но когато говорим за други части от Европа, се объркват и като че ли си мислят, че така няма нужда да поставяме ударение върху а, тези други части на Европа. Това е много екологичен транспорт и до този момент като че ли го подценяваме. Подценяваме този а, отрасъл. Дунав е най-голямата река в Европа, не Рейн, и ние трябва да поставим ударение върху транспорта по Дунав. А, така че можем да поставим ударение върху реките Одер и Алба, но това, което е важно в това отношение е, че кипърското председателство осъзна, че морето, че морският транспорт не е единственият тип транспорт по вода. Сега транс, трансевропейските мрежи в областта на транспорта и инструмента за свързване на Европа. Тук е важно да повишим инвестициите, защото структурните инвестиции по време на криза може да решат редица проблеми ако искаме да управляваме финансовите си ресурси разумно. Те може и да не отворят вратите към възстановяването, но се нуждаем от ясни правила. Ако Европейският съюз трябва да се счита за един единен организъм, то в този случай не можем да допуснем финансиране, което е по-малко от 1%. Трябва ни финансиране от поне 2% от БВП. Всички економисти могат да потвърдят това, всички представители на економическата професия. И мисля, че наистина всички тези подобласти са важни за бъдещето и не трябва да ги подценяваме. Не трябва да се подценява от големите дарители, от големите донори, донори и платци в европейския бюджет. Благодаря ви. Кох. Благодаря ви. Иска дам думата на господин Кох. Това ще бъде последният когато ще получи думата преди министрът. Благодаря на господин Флоренцо за подробното изложение за множеството успешни прояви, както и за амбициозните цели, преследвани от кипърското председателство. Но липсват, според мен, конкретни резултати. Ще ви дам пример с ИКОЛ, номера за спешни повиквания в Европейския съюз. Бе постигнато споразумение той да бъде въведен през 2015 година с преходен период от две години. Но няма да успеем да спазим този срок, тъй като държавите членки по съображение съображения, свързани с търговски аспекти, блокират процеса. Второ, електронните тахографи. Те следва да предотвратят прекалено дългите периоди на управление, при които водачите се изморяват и заспиват. И не мисля, че този тахограф трябва да се прилага за по-кратки разстояния. Благодаря, господин Кох. Сега ще помоля господин министъра да отговори на отправените му въпроси и да направи своите заключителни думи. Господин министър, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да отговоря най-общо на въпросите и бележките, които бяха поставени на моето внимание. Да, разбира се, отчитам и ограниченията във времето. Най-напред се обръщам към всички вас с топла благодарност за добрите думи, които, с които така ни похвалихте за работата по време на кипърското председателство и за комплиментите по отношение на успехите, които сме постигнали по време на председателството. Що се отнася до съвета в Лимасол през октомври, Там видяхме интензивната работа на господин Симпсън и на господин Калас. Сега вече страните трябва да изпълняват своите задължения, що се отнася до единното европейско небе. По време на конференцията в Лимасол ние си отбелязахме подробности в връзка с настоящата ситуация. Чухме и господин Симпсън, и господин Калас, и координаторите по функционалните блокове въздушно пространство обсъдиха всички дейности, които трябва да се вземат за в бъдеще. В допълнение това, което каза господин Крамер във връзка с функционалните блокове въздушно пространство, ние трябва да сме благодарни за нашите европейски задължения. Трябва да работим доста усилено, е, за да можем да упражняваме надзор и да се прилага европейското законодателство, особено сега, когато изпитваме последствията от економическата криза. Що се отнася до споменатия пакет за въздухоплаването, тук набелязахме доста а, важен напредък, особено що се отнася до мерките за летищата. Надявам се, че много скоро ще стигнем до споразумение. Виждаме какви са позициите на парламента и на съвета. Те вече се сближават значително. Споменахте и наземния транспорт. По време на нашето 6-месечно председателство успяхме да постигнем редица постижения във връзка с тахографите и прегледите за техническа изправност на превозните средства. Мисля, че тези усилия трябва да продължат и ще продължат по време на ирландското председателство. При общия подход за тахографите, ние се съобразихме с мнозинството, формирано от държавите членки, най-вече, що се отнася до превозните средства между 2,8 и 3,5 тона. Постигнахме единодушие в съвета за дерогация това не е свързано по никакъв начин с нашите собствени национални интереси. Първоначално нямахме инициатива от страна на комисията по време на нашето председателско полугодие получих информация, че сега вече ще се представят определен брой мерки пред съвета, а това въжи и за четвъртия пакет за железопътния транспорт. Инфраструктурата при наземния транспорт е от изключително значение – Идните месеци също така ще бъдат много значими и за съвета, и за парламента. Тогава двете институции ще трябва да работят градивно, така че могат да, да могат да стигнат до а, споразумение. Що се отнася до емисиите, в атмосферата. Това наистина е изключително важен въпрос и се надявам, че много скоро ще стигнем до решение в световен мащаб. чрез инструмента за гражданско въздухоплаване. Благодаря ви за вниманието и за времето, което ми отделихте. Благодаря ви, господин министр. От името на Комисията по транспорта бих искала да ви благодаря за работата ви като председател на съвета на министрите по транспорта. Вие се занимахте с много и важни досиета. Благодаря ви за отличната работа и предварително ви благодаря за това, че ще продължите работата си по тези досиета и по време на ирландското председателство. Благодаря ви от името на всички членове на нашата комисия. Mes chers collègues. Скъпи колеги, скъпи колеги от НП, За мен е удоволствие да приветствам с добро, дошъл от ваше име ирландският министр на транспорта, господин Вердехар, който ще е председател на съвета на министрите по транспорта и който ще ни представи основните приоритети и основните си притеснения за председателството, след което ще дадам думата на координаторите, за да зададат своите въпроси. Всъщност, дори ми се струва, че ще трябва малко да ограничим времето за изказване на координаторите. Господин министр, имате думата. Много ви благодаря и добър ден на всички. Най-напред бих искал да благодаря на комисията за тази възможност да представя нашите приоритети в областта на транспорта и туризма по време на нашето председателство. Най-напред бих искал да поздравя колегата ми от Кипър Евтемиус за значителният напредък, който беше постигнат по редица важни досиета за транспорта, в частност по отношение на морската политика, която, както знам, е много важна за редица членове на Транспортната комисия. Бих възможността да се срещна с Брайан и с други членове на комисията на различни мероприятия преди започването на нашето председателство. И ми се струва, че тези контакти ми позволиха да оценяте на вашата комисия и вашите основни притеснения по отношение на политиките на транспорт и туризъм в Европа. Както всяка демократична институция, в Европейския парламент са представени много широк набор от мнения и вашата комисия по транспорт е също, е също въжи същото. Впечатлен съм от вашите експертни познания и също така съм впечатлен от това как взимате предвид интереси на европейските граждани. Ще се опитам да се възползвам от тези две важни качества, за да превърна нашата дейност по отношение на транспорта в успех. Предвид общите ни въпреки общите ни становища и перспективи, мисля, че всички сме съгласни по три основни цели. Първо, възстановяването на фискалната стабилност и економиката на Европейския съюз. Второ, насочаването на възможности за качествен, качествени работни места, в частност за младите хора. И на трето място, възстановяване на доверието в европейските институции и в тяхната възможност да разрешават проблемите на европейските граждани. Усетчивостта, работните места и економически растеж са основните приоритети на ирландското председателство. Това са и принципите, които ще прилагаме при определенето на приоритетите в отделните ни програми. Ето защо основният ни усилия ще бъдат наложени за създаване на условията за стабилност, заетост и економически растеж в Европа през едните години. Знам, че вашата комисия споделя становището, че транспортът е много важен за постигането на тези цели, като средство за засилване на цялостната конкурентоспособност на Европейския съюз и като възможност за увеличаване на потенциала на единия пазар. Ето защо основната цел на нашето председателство ще бъде да гарантира един по една, по, една мрежа за по-безопасен, интегриран и ефикасен транспорт в Европа. Както знаете, нашето последното три от председателства през този мандат на, на комисията и парламента. И ако трябва да сме честни, времето не е на наша страна и законодателният процес понякога може да бъде много бавен. Ето защо, ако се появят нови законодателни председателства, ще има все малко възможност да постигнем успех по тях. И за това си сътрудничим ничи много активно с останалите двама партньори от нашата тройка, а именно Литва и Гърция, за да постигнем ефикасен успех по различните теми. В председател на комисията Калла сме увери, че ще видим няколко много важни законодателни инициативи. Четвъртият а, пакет за железопътния транспорт, а, като се съсредоточава върху а, чистата енергетика за транспорта и правата на пътниците при въздушния транспорт. Има са други важни предложения, които трябва да се появят през едните 6 месеца, които, след които са регламента за финансиране на ЕМС, Европейската агенция за морска безопасност, агенцията за, за и в частност замърсяване, борбата срещу замърсяването на по време на морския транспорт. Също така важна е и безопасността при а, транспорт, при морския транспорт и завършването на единното европейско въздушно пространство. Ето защо разполагаме с ограничено време и всяко председателство се стреми да, на, да ръководи процеса на преговори по възможно най-ефикасен и целенасочен начин. Моята цел е да се съсредоточим върху целените на председателството и да постигнем споразумение по някои от важните досиета в, в, в сектора на транспорта. Но не трябва да се търси споразумение на всяка страна. Много често добри предложения се, се се свеждат до най-малкият общ знаменател и в крайна сметка се оказва, че бихме били по-добре, ако изобщо не се приема някакво законодателно председателство. Основната, основната ни сила като председателство ще бъде да не се ръководим от националните ни интереси и това е особено вярно по отношение на транспорта. Целта ни е да направим европейската транспортна инфраструктура по-ефикасна за целия съюз. Като малка островна държава, Ирландия зависи много от добрата транспортна система с Обединеното кралство и останалата част от Европа. Ето защо всякакъв вид забавяне на трафика и административно време неизбежно води до забавяне на транспорта. Както знаете, економиката на Ирландия зависи много от износа във вътрешния пазар и извън него. Ето защо са насочените инвестиции за разрешаване на конкретните проблеми и намаляването се време по отношение на транспорта са жизненно важни. Ето защо основните им приоритети ще бъдат е, трансевропейската транспортна мрежа и механизма свързване на Европа. Е, Ирландия няма възможността, както други държави, да инвестира в спорта, колкото инвестираше в миналото. Но това не означава, че няма да инвестираме в транспорта. Това означава, че ще внимаваме повече как и кога инвестираме в транспорта. Това са и основните цели на ТНТ и на механизма свързване на Европа. Тоест, осигуряване максимално добавена стойност за постигане на европейските цели. Целта ни е да се случим върху ключовите, в инфраструктурата включва, инвестициите в ключови инфраструктури. По отношение на финансирането на механизма Съсване на Европа, очакваме успешно разрешаване на преговорите по многодишната финансова рамка. Разбира се, искаме проти това да се случи скоро време. Няма да се, няма да се преструвам, че бюджетът на Механизма за на Европа вече е осигурен. Той зависи много от цялостният бюджет и е в много уязвимо, много уязвимо положение в момента. Знам също така, че министърът по комуникациите и енергетиката Пат Арабит ще положи свои усилия от своя страна. Постигнато добри резултати по ОТНТ ще се добър напредък за определяне на дългосрочната ни визия по отношение на инвестициите. Знам, че докладчиците по механизма по ТНТ, господин Комуцаков и господин Ертук, ще работят добро сътрудничество с съвета за постигане на добър резултат. Също така ние сме готови да се постигне споразумение по регламента за ТНТ, където се дава а, възможност за бъдещи трансгранични инвестиции в транспортните мрежи на Европа. Не подценявам колко трудно ще ни бъде постигането на споразумение, но съм сигурен, че ще положим всички усилия, за да подобим слабостите на ТНТ това е, това е програма, която е с а, бъдеще от 40 години, затова е важно да изготвим добре тази мрежа. Друг важен пакет е свързан с летищата. Целта ни е да се повиши конкретно способността и ефикасността на възработения сектор в а, Европа. Знаете, че Съвента изграни своите, а, своето становище по три елемента от пакета – шума, слотовете и наземния транспорт. И сега очакваме реакцията на парламента, като знам, че особени проблеми имате с наземните транспорт наземният услуги. Знам, че ще, има, ще отгледате този въпрос, този следобед и се надявам да постигнете напредък, който ще доведе до, добро добро приключване на цялото това досие. За целта работим в тясно сътрудничество с господин Угиас, Засада и Уайтфрид с цел постигане на добър окончателен резултат за всички заинтересовани страни. Както знаете, Ирландия е островна държава с големи традиции в морският транспорт и винаги е защитавала Конвенцията за морски труд на Международната организация на труда. Ето защо ние също така сме адвокати за прилагането на тази конвенция, както и на предложенията за регламента за държавата на пристанищата и регламента за флагът, под който плава съответният платен съд. Държа да отбележа пред депутатите, че процес на ратификация на конвенцията на МОТ е много сложна заради с държави членки в някои държави се иска да се преразгледа законодателство, което съществува вече от стотици години, но знам, че всички държави членки работят усилено за спазване на определените срокове. Знам, че а, председателят на вашата комисия Брая Симпсън ще работи много активно с нас по отношение на регламента с пристанищата и държавата на пристанищата. Ще продължим работата и по регламента за държавата, на под чийто флаг плават корабите. Друг важен друг важен досие е регламента за тахографите и а, разчитам на вашето сътрудничество за успешно постигане на това досие. Това са, това са досиетата, по които работим с Европейския парламент като със законодател. Сега, може би, не е момента да се обсъждат детайлите, за това си има отделен процес на преговори, които надяваме се ще постигнат до добър, ще доведат добър резултат. Ще спомена накратко някои от законодателните предложения, които очакваме от комисията през следните няколко месеца. Не очакваме да се стигне до тристранни срещи по тези досиета с парламента, предвид ограниченията във времето, които сме изправени. Все пак обаче, знам, че по някои въпроси Европейския парламент и вашата комисия ще искат да започне своите собствени обсъждания. Първият, разбира се, е четвъртият пакет за железопътния транспорт. Той е един от приоритетите на вторият акт за единия пазар и е, има много важно място в дневния ред на съвета. Надяваме се да няма повече забавяне от страна на комисията при изготвянето на това предложение. Целта е да се засегнат някои технически въпроси с цел засилване на безопасността, но също така и някои политически по-чувствителни въпроси, като например достъпът до а, обществени услуги. Целта разбира се да постигне обща европейска пространство на железопътния транспорт. Интересът към това досие е огромен и ние ще се много внимателно с него. Знаете, че общността на европейските железопътни на Европейския на транспорт организира своя мероприятие в хотел Ренесанс тази вечер и се надявам да доведе до положителни резултати. Пакетът за правата на пътниците при въздухоплаването също се очаква да бъде представен и се надяваме да постигнем добър напредък. Особен проблем са закъсненията, отмяната на полетите и закъсненията при а, излитане и кацане. Това е въпрос, който вълнува голяма част от европейските граждани. Друг важен пакет е свързан с инициативата за чиста енергия за транспорта. Заместник председателят на комисията Калас възнамерява да предложи по-съместно по по разпространение на системите за зареждане на електрически автомобили в частност и друг вид альтернативни енергийни източници. По отношение на зареждането на електрически автомобили, Ирландия ще работи за постигане на споразумение в съвета. Това наистина е област, в която Европа може да играе водеща роля и се надявам да започнем обсъждането на тази тема на съвета по транспорта през юни. Други важни предложения са свързани с безопасността на пътниците при е, морския транспорт, което е много важен, предвид, че е, Наскоро отбелязахме годишнината от корабокрушението на Коста Конкордия. Друг важен елемент е намаляване на административният бреме при, при морски транспорт на кратки разстояния в Европейския съюз. Трябва да се възползваме от 89 000 км крайбрежна крайбрежие на Европейския съюз. Друг много важен елемент и много важно досие ще бъде предложението за а, управление на крайбрежните зони. Очакваме предложението да бъде обсъдено в съвете и в Европейският парламент през февруари. Има и редица технически, но важни досиета, които също ще бъдат обсъдени. Сред тях е новата директива за оборудване на борда, с който се предвижда хармонизация, както и две други досета, по които работят комисиите ИМКО и ЕНВИ. Става въпрос директивата за пователни съдове с развлекателна цел и а, стратегията за Атлантически океан. Знам, че а, вече работите по пакета за а, гарантиране минимални стандарти за редовни прегледи с техническа изправност в рамките на Европейския съюз. Знам, че имате изслужване по този тема утре след обед. Разбирам, че в съвета искаме да се организира, да се определят минимални стандарти за техническите прегледи, като едновременно след това се, се намалява административното време. През едните 6 месеца очакваме се постигне и, и е, становището на съвета по останалите две досиета, с което се надяваме да дадем възможност на Литва да започне преговори с господин Кун, госпожа Сенолова и господин Севиса Томаст. Ирландия има много добър опит по отношение на подобряване на пътната безопасност и затова възнамеряваме да организираме конференция в Дъблин по време на нашето председателство, за да подобрим обмяната на опит и добри практики в тази толкова важна за безопасността на гражданите тема. Конференция ще се проведе на 28 март в Дъблин и заместник председателят ще участва както и, както и Брайан Симпсън, ще представи при позицията на Европейския парламент. Също така ще сме председатели и на 9-ят Европейски конгрес на ITS, който ще се проведе в Центъра за конвенции в Дъблин от 4 до 7 юни. Колегата ми, министърът Алан Кели, който е бивш ваш колега в Европейския парламент, ще организира тази конференция. И накрая няколко сма, който е от част от вашият и моят ресор. Туризмът е много важен сектор за европейската економика, особено с възможност за силване на економическата дейност и правата из целият Европейски съюз. Ирландското председателство подкрепя мерките за засилване на конкурентоспособността и учтивостта на туризма на европейско равнище, както и подкрепата на работните места в сектора. Ще продължим да наблюдаваме всички тези инициативи през инте няколко месеца. Преговорите по програмата Косме, която признава колко важен е сектор на туризма, е програма, която ще бъде в ресора на колегата ми Ричард Бъртън, който е министр по заедостта, предприятията и иновациите. И накрая ще спомена няколко думи и за работната група по туризма на парламента, ръководен от господин Карлос Фитанса. Знам, че в момента вие работите по приоритети в сектора на туризма. И искам да отбележа ролята на големата Джим Хигинс, който е член на тази работна група. Той ще играе много важна роля чрез своя опит и чрез своята страст за насърчаване на туризма в Ирландия и с, аз лично с търпение очаквам резултатът от работата на тази работна група. Има ради за политически инициативи в, в Ирландия посетени на туризма и нашата Ирландска национална агенция по туризма Fight Airland ще организира конференция под, като част от председателството на 25 април в Тъплин. И бих искал да се възможно тази възможност да поканя членовете на работната група по туризма на парламента да вземат участие в тази конференция. И накрая като министър на туризма и министър на, тур... на транспорта, няма как да не спомене още една много важна инициатива, която ще се проведе в Ирландия през 2013 година, тъй наречената инициатива Gathering Ireland или събиране на Ирландия. Целта е да се организира целогодишно честване на европейският народ, културно наследство, кулинарно наследство и език. И призвам всички на парламента, които имат възможност да посветят Ирландия през 2013 година. Ние сме подготвили специален пакет за всеки, който е посвет, посетил страната в рамките на институтите на председателството, да е посетил отново през второто полугодие на страната като обикновен турист. Това са основните ни приоритети за председателството и времето ми вече изтича, но както виждате, нашите амбиции са големи. А успехът по основните ни приоритети ще зависи в голяма степен от вашето сътрудничество и подкрепа. Наистина се нуждаем от тях. Ние остава много време. Очаквам с, време, с нетърпение вашите въпроси. Благодаря ви, господин министър. предвид големият брой на членове на комисията, които искат да вземат думата. Ще започнем, разбира се, с координаторите и бих искал предварително да ги помоля да не надхвърлят срок от 5 минути. По този начин ще можем горе-долу да се вписам в времето, което ни е отредено. Господин Грос, имате думата за НП. Äh, Благодаря ви, че изложихте програмата си. Тя е смела, интересна и е изготвена своевременно. Като представител на малка държава, Опитът ми показва, че именно представителите на малки държави в рамките на председателството проявяват способност да доведат до успешен край много големи досиета. ЕНП със сигурност ще ви подкрепи в усилията ви да убедите съвета, че общоевропейските решения са по-добри в сравнение с отделните решения на национално равнище. Вие се намирате на финалната права по отношение на много досиета, като например досието за тахографите. Според нас то е много интересно, тъй като хвърля мост между технологиите и безопасността. Но както гражданите, така и по-малките дружества трябва да осъзнаят, че от това досие ще проистекат допълнителни ползи, както за економиката, така и за безопасността. Това въжи не само за това досие, говорихте немалко за правата и безопасността на гражданите и във връзка с други видове транспорт, не само наземния. И мисля, че именно тук Европейският съюз може да покаже, че от общо европейските мерки могат да проистекат допълнителни ползи. Говорихте за много щекотливи досиета, като например досието с летищата. Мисля, че и по него с ваша помощ можем да допринесем за постигането на допълнителни ползи. Предстои да обсъдим новия пакет, който също е деликатен. Парламентът очаква от вас следното. От една страна, бързо постигане на технологичен напредък, така че да създадем общо европейско железопътно пространство. От друга страна, не би ни се искало да сме прекалено догматични, когато разговаряме за допълнителни ползи за обществото, за услуги. В случая ефективността трябва да е по-важна от теоретичните постановки. Ако заложим на ефективността, можем да покажем, че от досието ще проистекат и допълнителни ползи. И на последно място, но не и по значение, ще говоря за финансирането на трансевропейската мрежа в областта на транспорта. Знаем как подхожда съветът към разходването на финансовите средства. Вие представлявате страна, която много добре е успяла да се възползва от Европейския съюз, както когато е постигала успехи, така и когато към нея е била проявявана солидарност. И мисля, че именно вие ще можете да докажете, че от трансевропейските мрежи ще проистекат ползи. Що се отнася до създаването на работни места, тя представлява един интересен инструмент. Тя е интересен инструмент и що се отнася до економическите предимства за отделни региони. Но ако и, ако и по този пакет се водят разисквания от рода на 5% или 10% по-малко като размер на финансирането не мисля, че ще постигнем напредък. Мисля, че не бива да има съкръщаване в размер от повече от 10% по отношение на отделните държави. Това е много важно, ако искаме да запазим инструмента в настоящия му вариант през идния период. Това са Нашите очаквания спрямо вас са следващите месеци. Знаете, че парламентът е на ваша страна. Ще ви подкрепяме при разискванията с колегите ви. Можете смело да заявите спрямо тях, че ако внесат в Европа ако извинете, ще внасят към бюджета на Европейския съюз само 1% от общия размер на своя БВП, не могат да очакват кой знае какви резултати, не могат и да пледират за намаляването на тази стойност и за това не бива да се допуска намаляване на размера на финансирането за инструмента за свързване на Европа. Благодаря, господин Грош. Сега давам думата на господин Елов. Хадрауи от името на групата на социалисти-демократите. Благодаря ви, господин председател. Възползвам се от тази възможност да благодаря на председателството за представянето на техните приоритети и за общото представяне на цялата работа, която смятат да свършат. Сигурен съм, че ще се справят чудесно. Аз знам, че имате амбицията да създадете едно по-добро законодателство и да избегнете разводняването на законодателните текстове и създаването на твърде много изключения. в този смисъл категорично ще застанем на ваша страна. Много е важно да доброто законодателство също така и да се прилага И тук в Европейския парламент ние подчертаваме непрекъснато факта, че функционалните блокове въздушно пространство и единното европейско небе не са се разгърнали напълно в държавите членки, въпреки че очаквахме това да стане още през декември. Тоест все още има много документи, които се обсъждат с парламента. Достигнали сме до някои споразумения. Изглежда обаче, че някои от нашите намерения все пак не успяват да се осъществят. Вие споменавате и различни предложения, например четвъртия пакет за железопътния транспорт. Това е много важно предложение. Очакваме го с затен дъх. Надяваме се, че наистина ще бъде приемлив за нас този пакет. И това, което е важно за групата на социалистите и демократите е да гарантираме, че наистина всички осъзнават, че няма панацея, че няма единно лекарство. Ние работим в областта на оперативната съвместимост. Разбираме, че трябва да се гарантират добрите условия на труд за работниците трябва да гарантираме, че има и а, качествени услуги, които се предоставят. Надявам се, че ще успеем във всички тези насоки да запазим възможно най-високо ниво и качество. Правата на пътниците, а, вие го споменахте, ние в парламента винаги сме смятали, че това е изключително важен въпрос. Надявам се, че и този документ ще остане на много високо ниво. А, още нещо, цифровите тахографии, това е документ, който се обсъжда все още. Госпожа Тикао, може би, е споменала това, тъй като това е много важен документ. Не само защото по този начин наземният транспорт ще стане по-сигурен, по-безопасен, но също така и защото ще се създаде по-добро поле равнопоставеност на прилагане на правилата. Бихме искали да има еднакво прилагане на правилата в паневропейски мащаб бихме искали да се избегне дъмпинга, а също така и поставането на отрасъла в много трудно положение. Още нещо, което е свързано с това, което споменах колегите във връзка с трансевропейските мрежи в областта на транспорта и механизма за свързване на Европа. Много важни документи, които са взаимообвързани. обвързани те се взаимодопълват и проистичат един от друг. Много са времеемки, много трудоемки също така, ако искаме да създадем нова качествена трансевропейска мрежа в областта на транспорта, трябва да гарантираме, че са налични необходимите финансови средства. За съжаление обаче перспективата не изглежда много положителна като че ли се забелязват усилия да се намали бюджета. Ние като политическа група не бихме искали да станем свидетели на драстично намаляване на бюджета за трансевропейската мрежа в областта на транспорта, защото в противен случай това ще загуби своя смисъл. Ние ще ви подкрепим във вашата роля на транспортен министр, както вас, така и вашите колеги Вие всички сте убедени, сигурен съм, че тези инвестиции са необходими и полезни, така че може да разчитате нашата подкрепа. Благодаря ви. Групата на Ауди, думата има госпожа Майснер. Министър, благодаря, господин председател. Господин министр, първо благодаря ви, че приехте поканата ни и представихте програмата си. Мисля, че предстои едно добро председателство, не само защото Ирландия е красива и с удоволствие посещавана страна. Ще се спра върху няколко теми. Първо ще започна с водоемите. Тази тема е относима както към Ирландия, така и към Кипър. За нас е важна интегрираната морска политика в съчетание с така наречената инициатива за син растеж. Знаете, че кипърското председателство заложи тази тема сред приоритетите си. Бе издадена и декларацията от Лимасол. Вие също се спряхте върху тази тема. И тъй като говорихте за растеж и работни места, смятам, че темата е много важна. Надявам се, че ще установим добро сътрудничество с вас, тъй като смятам, че така наречената програма за син растеж е един добър инструмент. Говорихте и за конвенцията на МОД. Всички можем да се съгласим с това, че би било добре всички да ратифицират тази конвенция за условията на труд на моряците. Вие заявихте, че няма в това отношение да преследвате национални интереси, а по-скоро ще влезете в ролята на посредник. Това е едно добро предложение. Да се надяваме, че ще можете да направите така, че и онези държави, които все още не са ратифицирали конвенцията, да я ратифицират. Говорихте за безопасността на пътническите кораби. Наскоро се навърши една година от инцидента с Коста Конкордия. Мисля, че трябва да се извлечем от него съответните полуки и да приемем необходимото европейско законодателство. Ще опомена и аварията с Фламиния, за която не говорихте. Става дума за германски кораб. Бяхме свидетели на тази авария през лятото и тогава стана ясно, че концепцията в Европейския съюз за справяне с такива аварии не функционира добре и би трябвало да се промени. Немалко говорихме и за четвъртия пакет за железопътния транспорт. Аз съм от Германия, която играе известна роля по отношение на този пакет. Трябва да установим кои решения действително са приложими и водят до допълнителна полза на ниво Европейски съюз, независимо от това, коя държава ги предлага. Говорихте и за единното европейско небе. Би било чудесно, ако успеете да влезете в ролята на посредник и да постигнете известен напредък по това досие най-вече в Централна Европа, Германия и Франция яростно се противопоставят една на друга. Би било чудесно, ако успеете да почти помирите в известна степен. Всички бихме били много удовлетворени. Ще кажа няколко думи и за цифровите тахографи, които бяха упоменати неведнъж. Съгласна съм с колегата Грош за това, че този инструмент е насочен към пътната безопасност, но трябва да вземем предвид и малките и средни предприятия. Много се говори за тях, но не се претворяват в реалност почти никакви практически решения. Не бива да им се вменява прекомерен товар. Пътната безопасност е една чудесна, благородна цел, но трябва да вземем предвид и субектите, които прилагат директивите. А що се отнася до механизма за свързване на Европа и трансевропейските транспортни мрежи, мога да кажа следното. Отдавна съм в парламента но никога не съм била свидетел на такава единна подкрепа от страна на всички политически групи. Въпросът е обаче как да се осигури адекватно финансиране на тези инструменти. Парламентът ще направи всичко възможно за запазване на настоящото ниво на финансиране. Съветът от своя страна се стреми към съкръщаване на бюджета, но мисля, че ако искаме да създадем единно европейско пространство в областта на транспорта, се нуждаем от всеки цент. Ще кажа няколко думи и за пилотните проекти, които се прилагат в момента трябва да се проучат възможностите за допълнителни източници на средства за тяхното финансиране, в това число и от частния сектор. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Цилер. Нека да започна с благодарност и към двамата министри, които изслушахме. Казва господин Зиле, благодаря на Ирландското председателство и за добре структурираната програма. Най-напред за четвъртия пакет за железопътния транспорт. На мен ми се струва, че вие като председателство, след вас Гърция, Литва, сте така в специално положение по отношение на железопътния транспорт. Тоест, това означава, че трябва да се очете специалното положение на някои държави, като това положение не се разбира толкова добре от някои западноевропейски държави. Аз съм много оптимистично настроен по отношение на четвъртия пакет за железопътния транспорт. Смятам, че той ще се развие добре по време на ирландското председателство. Един въпрос. Споменахте, че искате да започнете с техническата част по отношение на сертифицирането на подвижния състав. И в последствие се стигне до политическите въпроси, които ще останат за в бъдеще. До някъде изпитвам опасения. Това няма ли да разцепи а, пакета. Например, въпросите свързани с либерализацията ще останат за следващия парламент, за следващата комисия, което според мен не е най-доброто решение. Е, като говорим за трансевропейските мрежи в областта на транспорта и механизма за свързване на Европа, да, разбира се, те са приоритет извън всякакво съмнение. Искам да изразя надежда, че след одобряването на многогодишната финансова рамка бихме могли за заедно да се опитаме да достигнем до компромис на първо четене по отношение на насоките за ТНТ. Искрено се надявам, че ще бъдете стриктни при селектирането на проектите, които ще получат финансиране или ограничено финансиране. И въпрос от мен като представител на страна по политиката на сближаване. Вие ще трябва да работите по тези въпроси. Искам да ви призова да намерите финансиране е, за механизма за свързване на Европа и за средства за сближаване поне на нивото от предишния период защото при намаляването на средствата нашите държави няма да имат голяма възможност да постигнат своите цели. Сега като се върнем към морския транспорт. Да, зачитам крушението с Коста Конкордия и разследването, което все още продължава. Тук виждаме и голямата активност на средствата за масово осведомяване, така че може би е добре е, да приемем този пакет, който е свързан директивата за плавателните съдове за отдих, защото по този начин ще можем да се придвижим доста бързо напред. Благодаря ви. Иска да думата на господин Крамер от името на Зелените. Е, Позволете ми също да ви благодаря за изложението и разбира се да ви пожелая успех. Няколко думи за въздушния транспорт. Не би ли трябвало и в областта на въздушния транспорт да се въведе института на независимия помирителен орган? Става дума за правата на пътниците. Много е важно те да могат да сезират един такъв орган. Не би ли следвало и в областта на въздушния транспорт, подобно на железопътния, да има подобен независим помирителен орган? Второ, заявихте, че трябва да се инвестира по-интелигентно. Приветствам това ваше изказване, но с това като че ли намекнахте, че до момента не сме инвестирали по интелигентен начин. И мисля, че това наистина е така. Инвестирахме до момента така, че държавите членки нямаха полза от това. Необходимо е да заложим на друга политика. Независимо от това в какъв размер съветът съкръщава средствата, не се съкръщават средствата по нито един голям проект. Така в продължение на години се инвестират милиарди без никакви резултати. Пример, в Германия между Улм и Штутгарт се изгражда нова магистрала за превоз на товари. Цената на този проект е 3 милиарда карта. Съответно, между Берлин и Бреслау следва да се изгради магистрала на стойност 100 милиона. За това явно не могат да се намерят средства. Към момента от Берлин до Бреслау може да се пътува само с влак в продължение на 5 часа. Така е било преди войната. Съгласен съм с вас, че трябва да инвестираме по-интелигентно, за да постигнем ефект сега, а не след няколко поколения, ако изобщо постигнем ефект. Dann sollte es Januar sein, jetzt höre ich Februar. Vielleicht за пакета за железопътния транспорт. Бе заявено, че ще приключим работа по него през 2012 година. Не успяхме. На какъв срок залагате вие? екологично чиста енергия. Целта ни е до 2020 година да намалим с 20% емисиите в областта на транспорта и да постигнем енергийна ефективност с 20% по-висока но много по-голям източник на емисии в сравнение с наземния транспорт е въздушният. Има регионални летища, като например това в Саарбрюкен, които се субсидират в размер от 5,5 милиона евро. Има също така и други регионални летища, в които има много малък пътникопоток. Имам предвид, например, регионалното летище в Касел. Само на 5 часа от него се намира голямото летище в Франкфурт. Не би ли трябвало да се съкратят субсидиите за тези регионални летища, които замърсяват околната среда? Говорихте за инцидента с Коста Конкордия. В момента той се анализира. Колегата ми говори за Фламиния. Играят ли някаква роля тези инциденти по време на разискванията в съвета? Ставаме свидетели на подобни аварии, но никой не поема отговорността. Всички държави членки с излъз на море залагат единствено на националните си интереси. Не смятаме, че трябва да се подхожда по този начин. При авария държавите членки трябва да си сътрудничат наземните услуги. Знаете, че парламентът с голямо мнозинство отхвърли законодателното предложение в тази област. Следва ли според вас да се приеме европейско законодателство относимо към 3 до 5 летища през идните години? Защо да приемаме европейско законодателство за някаква подобна дреболия, при положение, че приемаме други по-важни законодателни актове, които изобщо не се прилагат. Имам предвид единното европейско небе. На 5 декември трябваше да се приключи изграждането на функционални блокове от въздушното пространство. Този инструмент спестява както средства, така и време. Съветът обаче блокира процеса. Заявява следното – Приемаме законодателство, което трябва да спазват всички граждани, но то не въжи за съвета. И бих казал, това изобщо не ме интересува, но не мога. Не може към законодателството да се подхожда по такъв произволен начин. Последно ще се спра върху пътната безопасност. Знаем, че повечето БТП са в резултат от превишена скорост. Преди 26 години комисията предложи ограничение на скоростта от 30 км в час за населените места, като общините сами могат да решат на кои шосета това да се този лимит може да бъде надхвърлен. Ще последвате ли тази инициатива от преди четвърт столетие? Има подкрепа сред гражданите за нея в Великобритания и в Ирландия. Във всички държави има ограничения за скоростта на магистралите. Само в Германия няма такова ограничение. Ще допуснете ли продължаване на това положение? Тоест, ще може ли единствено германците да се носят с бясна скорост по магистралите? или ще се обявите за ограничение на скоростта и в Германия. Аз предлагам 120 км в час. Bien, bien, bien. Oui, non, faut essayer de tenir par courtoisie avec euh, le ministre, d'abord Добре, нека все пак да прави малко уважение към министъра, а и към нашия дневен ред и нека да се ограничаваме малко. Сега думата ми господин Количек и ще помоля групата на Гената да се спазва в определеното време. Много ви благодаря, господин председател. Смятам, че програмата, която се представя на нашето внимание е много интересна. Да, тук се споменава економическата стабилност, заедността, подновяването на доверието в европейските институции, стабилността на работните места и растежа. Ако искате да постигнете всичко това, споменахте и туризма, нещо много положително, защото този сектор е този, който създава най-много работни места в света. Но, за да постигнете тези цели, трябва да знаете къде са най-сериозните проблеми. Що се отнася до наземния транспорт, все още говорим за инфраструктурата, за пътната безопасност, но най-основното, а именно по-доброто обучение на младите шофьори, на новите шофьори, като че ли куца. И препоръчвам на Ирландското председателство да постави ударение върху този проблем, защото по този начин ще подобрим безопасността по пътищата. По железопътния транспорт, третият и четвъртият пакет ще бъдат истинска катастрофа. Първият не беше приложен и тук не говорим само за определени железопътни железопътни компании за, и за останалите. Просто ще си разрушим железопътната инфраструктура с това законодателство. Що се отнася до леките автомобили, всъщност тук можем да кажем, че ние проявяваме интерес към морския транспорт. Също така, но ние, които сме, нямаме излъз на море, проявяваме интерес към вътрешните водни пътища. Най-дългата река в Европа е река Дунав. Тоест, не говорим само за областта, за долината на река Рейн и каналите, които са свързани с река Рейн. Трябва да се направят съответните, да се предприемат съответните мерки и за Дунава. не трябва просто да си мислим, че река Дунав е нещо отвъд Виена и че река Одер е интересна само за някои определени области. Не трябва да забравяме и Одер. Ако искаме да подобрим пътната безопасност, а, трябва да подобрим и ИКО. Това е още един а, въпрос, който е много важен за нашата работа. Трябва да се вземат предвид работните условия и правата на работниците. понякога имаме компании, които, така можем да кажем образно, се държат като пияници в бар, като кълбой в бар. Наистина тук трябва да се заемем с трудовите права в целия въздухоплавателен отрасъл. Излязохме с директива, ние от Европейския парламент, Надявам се, че няма да сме принудени да излизаме с още повече директиви заради поведението на една единствена компания. А, аз съм автор на директивата за техническото разследване при происшествие в морето. А, Коста Конкордия беше инцидент преди, от преди една година. А, в тази директива се казва, че трябва да се сформира разследващата комисия в рамките на един месец, а докладът да е готов в рамките на една година. Надявам се, че ирландското председателство ще гарантира, че наистина ще се издаде доклад за Коста Конкордия. Благодаря ви. Сега давам думата на поискалите членове на комисията, но виждате колко е часа. Виждате, че не следваме много определеното време по дневен ред, така че много строго ще следя изказванията и давам на всеки по 2 минути. Първо думата му е Сим Вантелен. Voorzitter, dank u wel. Welkom aan de eerste minister. Благодаря ви, господин председател. И е добре е дошъл на министъра на Ирландия. Хубаво е, че безопасността е един от ключовите въпроси във вашата програма. Но имам някои въпроси, особено що се отнася до въздухоплавателната безопасност. От редица години работим с регулациите, с разпоредбите, свързани с по-доброто пилотиране и въздухоплаване. Това, което чета, обаче е доста тревожно, най-вече по отношение на летенето и часовете за почивка. На мен ми се струва, че има все по-малко и по-малко часове между полетите. Въпрос към ирландското председателство. Ще гарантирате ли, че има достатъчно часове за почивка за пилотите? Това е много важно. Можем да вземем тук като пример Ryanair. Много се, се каза за Ryanair Да, те може би де юре и де факто спазват правилата, но създават една по-различна въздухоплавателна култура. Например, като определят колко допълнително а, гориво или допълнителен брой пътници могат да се вкарат в корпуса на самолета, така че би ми било интересно да чуя какво имате да кажете за Ryanair. La parole à Madame благодаря ви, благодаря, че спяте времето. Думата има госпожа Тикао за две минути. Благодаря ви, господин председател. Желая успех на ирландското председателство и благодаря на господин министъра за откритостта, която демонстрира пред нас и за ангажиментите, които поема, що се отнася до документа законодателния текст за цифровите тахографии. Наистина това е много щекотлив въпрос, но искам да гарантирам, че парламентът ще направи всичко възможно. Аз заедно с моите колеги, най-вече с докладчика в Сянка Хигинс, но и с други колеги от другите политически групи, ще положим съответните усилия, за да достигнем до приключване на работата по това досие по време на вашето председателство. Да, разбира се. Това означава, че ще работим дълги часове заедно, ще има продължителни дискусии. Това искаме поне ние от Европейския парламент, но в същото време ще ви покажем пълна откритост и ще положим всички усилия, за да приключим работата по време на вашето председателство. Също така искам да спомена и директивата за интегрираното издаване на шофьорски книжки, за любителски шофьорски книжки и професионални също така. И тук мисля, че и съвета, и парламента могат да стигнат до една обща позиция и да поискат от комисията проучване на въздействието, а след това да преструктурират своето предложение в съответствие с изводите в проучването на въздействието, в оценката на въздействието, извинете. Още нещо в връзка с цифровите тахографи. и 27 държави членки са страна по споразумението, свързано с тахографите, но също така има и 24 допълнителни страни от Европа и Азия. Има гласове, които казват, че Европейския съюз като цяло трябва да стане страна по това международно споразумение. Бихме искали тази глава да стане приоритет. Сендър. Gracias, presidente. Sí, yo también me quiero unir a la felicitación eh, al... Благодаря ви, думата има госпожа Аял Сендер. Госпожа Аял Сендер. Благодаря на господин министър за изказаните амбиции и за програмата, свързана с важни въпроси, свързани с работните места и заетостта. По четвъртият пакет за железопътния транспорт не сме много усилени кога точно ще бъде готово това законодателно предложение, но се питаме тъй като чухме, че в първото предложение не се предвижда нищо за социалният елемент. Питаме се дали този аспект също няма да бъде включен, тъй като имаме нужда от равновесие, което ще дойде само чрез включването на социалния елемент. А, за момента не се очаква включването на такива меки от страна на комисията по отношение на а, пакета за летищата и социалният аспект. Постигнахме известен напредък, но бихме искали да разберем каква, какво беше постигнато в комисията по заедостта на а, парламента, а по отношение на различните директиви, свързани с правата на пътниците, съм съгласна с колегата, т.е. искаме правила за хармонизиране, тъй като един от основните проблеми, с които се сблъскваме, е факта, че има може би физически или психологически тормоз на пътниците, а те самите не знаят какво точно да очакват, което си проблем. Затова се надявам да постигнете напред по правата на пътниците, особено при морския транспорт. Аз лично бях докладчик по това досие. Също така беше постигнат напредък по отношение на позицията на Испания и Португалия но явно сега има известно отстъпление назад и се надявам вие да успеете да помогнете за решаването на този проблем. Жалко е, че има други теми, по които няма да се постигне явно много а бихме искали да видим напредък в рамките на многогодишната финансова рамка. Аз работя много по трансграничните досиета и ми се струва, че един от основните ни проблеми е, че има все повече автомобили и пътници и катастрофи, но все по-малко мерки за, за гарантиране безопасността на пъти. и затова очаквам с нетърпение конференцията в Тъблин по отношение на Тентен и Механизма Съюз на Европа. Желая ви много успех и може да вчитате на нашето сътрудничество. Господин Кох, господин министър, вие сте поели по един много добър път и моля ви, продължете в същата посока, тъй като транспортът и мобилността са сред основните европейски ценности. Всички можем да се обединим около становището, че без транспорт не може да се стигне до растеж, до стимулиране на заетостта и до просперитет. Вие поставихте тези три елемента в центъра на изказването си, за което ви благодаря. Винаги, когато работите за повече устойчивост и повече конкурентоспособност, можете да разчитате на мен. Ще си позволя един коментар, а именно, че мъжете като цяло са по-кратки от жените в изказванията си. Господин Ньент. Господин Хигинс, извинете. Благодаря, господин председател. Благодаря и на министъра за това, че ни представи приоритетите на своето председателство. Аз ще бъда съвсем кратък. Министърът заяви, че Ирландия не държи монопола в областта на безопасността на пътя. Ако погледнете целите, които сме си поставили на европейско равнище през 2000 година имахме цел от цел от 25 000 смъртни случая за 2010 година и ни, много голям провал всъщност има по отношение на тази цел. През 72 огромен брой хора губят живота си. През 2012 година обаче имаше сериозно намаляване на смъртните случаи в Ирландия и се надяваме да постигнем равнище подобни на най-низките, които се срещат в Европа. Ето защо смятам, че конференция, която ще се проведе през месец март в Дъблин е изключително важна и затова насърчавам колкото може повече от колегите да присъстват и да вземат участие в нея. И още веднъж, господин министр, желая ви успех по време на вашето председателство. Благодаря ви. Благодаря. Господин Хигинс. Думата има господин Херц. Господин председател, благодаря. Уважаеми господин министр, добре дошъл в Брюксел. Пожелавам ви успех по време на председателството. Съжалявам, че не можах да изслушам изложението ви, тъй като закъснях. Ще се спра върху една важна тема и тя, разбира се, е свързана с финансирането. Зависими сме от вашата подкрепа в рамките на преговорите за многогодишната финансова рамка. Вашата подкрепа е особено важна за нас, що се отнася до финансирането на механизма за свързване на Европа в размера предложен от комисията. Доколкото знаем, държавите членки не са готови да приемат предложението на комисията за размера на финансирането на този механизъм те излагат резерви по редица точки и трябва да заявя, че парламентът няма да подкрепи един такъв подход. Не е допустимо малкото средства, с които разполагаме, да бъдат ограничавани допълнително по пътя на подобни резерви. Нека упомена също така, че трябва да инвестираме в преодоляването на трансграничните ограничения. Трябва да се справим с участъците с недостатъчен капацитет. Трябва да инвестираме и в мултимодалния транспорт, така че да извлечем ползи на ниво Европейски съюз и да стимулираме заетостта. Призовавам ви да ни подкрепите в тази област. Мога да ви гарантирам нашата подкрепа. Благодаря ви, господин Ертук. Няма други поискали думата. Аз лично искам да направя два коментари, да дам два въпроса, господин министр. Първо бих искал да ви благодаря за вашето присъствие днес и да подчертая, че ни представихте една много цялостна програма, която рядко ни се случва. И от и ви благодаря за предварителното сътрудничество с някои от нашите колеги, което показва колко ангажирани сте в своята работа. Имам и два въпроса към вас. Първо, като председателство на съвета по отношение на транспорта, имате ли някаква позиция относно финансирането, което може да бъде отпуснато за трансевропейските транспортни мрежи или ще проследите развитието на а, досието от страни? И четвърто, вторият ми въпрос е, знам, че вие сте лекар по, лекар по професия и се питам дали по някакъв начин ще може да помогнете на комисията за израждането на четвъртия пакет по железопътен транспорт. Благодаря. Давам ви думата. Най-напред искам да ви благодаря сърдечно за всички ваши коментари и за въпросите. Ще се опитам да отговоря на максимален брой. Искам най-вече да ви благодаря за милите думи за, на подкрепа още в началото на нашето председателство. А, господин Грош спомена тахографите и в голяма степен съм съгласен, че ключовият момент тук е принадената стоеност. Принадената стоеност за Европа не е просто удобството и мисля, че това е една от областите, в които можем да постигнем напредък по време на нашето председателство и по този начин ще постигнем баланс между безопасността и условията на труд. Много депутати, господин Ерт Костюк, господин заместник председателя, господин Грош също така споменаха въпросите свързани с ТЕНТИ, механизма за свързване на Европа. Знам, че за парламент и за вашата комисия е много важно да защитите, колкото е по-голяма част от бюджета, колкото е възможно. Ако искаме да създадем работни места и растеж в Европейския съюз за бъдеще, трябва да запазим инвестициите в инфраструктурата, в транспорта, в енергетиката и в туризма. Доколкото е възможно, ще взема категорична силна позиция в Европа, както и вкъщи в Ирландия, но също така съм реалист и знам, че всички тези решения ще се вземат на по-високо ниво. Все пак обаче трябва да водим тази борба за добра цел. Ако се намали бюджета в този случай, ще трябва да видим как да се разходва по най-добрия възможен начин и а, може би трябва да се отдели за трансгранични проекти и въпроси свързани с оперативната съвместимост. И по този начин ще можем да се възползваме по най-добър начин от всички тези проекти, а, които а, са набелязани да постигнат своите цели и ценност, стойност, колкото е възможно по-бързо. други депутати също така споменаха и въпросът свързан с единното европейско небе. Тук наистина напредъкът е изключително бавен и е много разочароващо да наблюдаваме нещо, което се развива толкова бавно. Вече имаме вътрешен пазар, но в същото време, като че ли не успяваме да управляваме една обща система на въздухоплаване и въздухоплавателен контрол заради всички сложни въпроси. И тук вече зависи от Европейската комисия. Тя ще трябва да вземе решение по отношение на процедурите, но също така и да надзирава общия прогрес на проектите. Не знам дали комисията ще започне процедура за нарушение или не. Държавите членки по-скоро се опитват да постигнат своите задачи, а не да се занимават с плащането на глоби. но така или иначе ще видим какво ще стане. Великобритания се справя справя доста добре, както и Швеция и Дания, но тук не искам да се намесвам в взаимоотношенията между Франция и Германия, да започна тук да говоря за разрешаването на функционалните блокове от въздушно пространство, но се надяваме, че въпросът ще се разреши. Господин Майзер спомена интегрираната морска политика. Ние сме категорично зад този а, проект аз съм отговарям не само за транспорта, но за туризма и за спорта. А е, също така отговарям и за пристанищата, както и за бреговата охрана. Всички тези елементи са а, взаимосвързани и в същото време пък имат своето отношение към рибното стопанство. А, моят колега е много заед в тази област. Знаем, че това е много важно за в бъдеще и а, съм сигурен, че тези въпроси ще се решат чрез съвета по общи въпроси и по външни работи, но съм сигурен, че в крайна сметка ще успеем да постигнем напредък. По четвъртия пакет за железопътния транспорт господин Майснер, господин съместник председател, госпожа Александър повдигнаха редица въпроси. Със сигурност бихме искали да постигнем напредък при публикуването, но ако Европейската комисия не предприеме това публикуване, ние бихме могли да свършим Бог знае какво. Що се отнесе до въпроса, който ми беше зададен, мисля, мисля, че бихме могли да напреднем доста бързо по въпросите, свързани с безопасността. Ако можем, ще постигнем този а, напредък. Ще видим, да, наистина всички тези въпроси са взаимосвързани. свързани но не може да се прилагат тръжни процедури а, в целия Европейски съюз. Има много различни процедури в отделните страни, така че тук ще а, се опитаме да постигнем съответния напредък. Знаем, че няма да бъде никак лесно. А, сега по отношение на транспортните мрежи знаем, че при нас в Ирландия като остров размера на релсите е малко по-различен, отколкото другите места в Европа. Всички тези разпоредби ще трябва да се съобразят, ще трябва да се предприемат съответните мерки. Тоест, това е един въпрос, който може да се обсъди допълнително. По отношение на правата на пътниците, мисля, че това е една област, в която бихме могли да постигнем съответните цели. Тя е от особена полза за европейските граждани и те за това ще бъдат благодарни на е, Европа. Мисля, че в последните години гражданите оцениха дейността и инициативата на Европейския парламент за намаляване на тарифите за роуминг на мобилните телефони. И по този начин наистина бихме могли да покажем на европейските граждани, че Европейския съюз работи в а, тяхна а, полза. Тук а, трябва да отчетем и. А, въздухоплавателните компании, превозвачите. Мисля, че тук бихме могли да покажем ползите за гражданите също така. Що се отнася до происшествието с Коста Конкордия, тук видяхме продължение от през февруари или март по-скоро ще видим такова продължение. Вече през юни ще излезе междинния доклад законодателството по правата на пътниците може би не се развива толкова бързо и на последващ етап ще можем да хармонизираме правата на пътниците, но не предвиждаме това да стане през следващите няколко месеца. Господин Количек беше първия, който спомена туризма. Благодаря, ми, благодаря му за това. Бих могъл да кажа, че в Ирландия имаме вътрешни водни пътища, т.е. имаме си канал, но може би той не минава точно за вътрешен воден път, така че, но разбирам това, което казвате, разбирам, че е много важен, са много важни трансевропейските мрежи в областта на транспорта. Всички тези, този въпрос беше правилно повдигнат, така че ще се занимаваме с него. Господин Ван Дален зададе въпрос, който е свързан с полетите. Също така а, беше спомената конкретно и река Рейн. Аз не бих искал да. Извинете, беше споменат конкретно Ryan Air. Е, знаем, че те превозват огромен брой пътници всеки ден и тяхното поведение е пример наистина за авиаторските контролни органи. Знаем, че през последните седмици вестниците публикуват статии за безопасността на Ryanair, но те трябваше да се откажат от своите статии и да платят известни суми обещетения на Ryanair за неверните статии, които бяха публикували, така че тук понякога възникват и подобни въпроси. А, господин Као спомена интегрираното лицензиране и споразумението ERT. Аз нямам достатъчно информация в тази връзка. Определено ще се запозная с този въпрос, който вие споменахте. И господин Кох а, спомена транспорта, растежа, заедостта. Мисля, че тук определено а, мога да кажа, че приветствам а, вашето поощрение. А, сега по отношение на споразумението и ATR, а, което вече споменах, мисля, че се работи в тази връзка. И а, сега пътната безопасност. Господин Хигенс спомена това, че че Ирландия все още представлява опасна страна по отношение на пътния транспорт. Още не сме постигнали стандартите, които царят в Великобритания, Франция и Германия, но се надявам да успеем да напреднем значително по време на нашето председателство. Благодаря ви много. Очаквам с нетърпение нашата обща работа. Много благодаря, господин министр. Мисля, че това беше един много ползотворен обмен на мнения. Едно добро начало на вашето председателство. Предполагам, че ви чака доста сложно и натоварено председателство, но предполагам, че ще бъде и вълнуващо. Благодаря ви и разчитам на вашите оптимизъм и на вашата енергия, която, която най-вероятно се дължат на младостта ви. Сигурно си имаме нужда от тях и мога да ви уверя, че комисията по транспорта ще бъде до вас в усилията ви да защитите интересите на транспортния сектор. Благодаря ви. Mesdames et messieurs, chers collègues, de vous Дами и господа, скъпи колеги, моля ви не се разпръсвайте много, защото вече закъсняваме. Voilà. Alors nous allons maintenant envisager euh, le point numéro 5. Сега стигаме до пета точка от дневния ред, която е много важна. Става въпрос за годишният доклад за политиката по конкурентна способност. Господин Циле ще представи доклада, тъй като докладчикът не е тук. Господин Циле, имате думата. Много ви благодаря. Бих искал да се изменя от името на докладчика господин Камал, че не е тук сред нас днес. Той все още е в влака от, на път от Лондон. Както знаете, снегът често създава проблеми в Западна Европа, дори да е само няколко сантиметра. И така, започвам, преди да започна разискванията, от името на докладчикът бих искал да благодаря на останалите членове на комисията, които участваха в работата по това досие и в частност на консултивният дух, проявен на срещата за изготвяне на компромиси за изменения в Страсбург миналата седмица. Доколкото разбирам, докладчика докладчикът е в сянка докладчите в сянка са постигнали споразумение по три компромисни изменения. те постигнаха съгласие за основни въпроси, свързани с способността в областта на транспортна политика, а именно пакета за летищата, пакетът за наземния транспорт и за ЖП транспорта. Разбирам, че все още има разминаване в мненията, но искам да припомня на колегите, че става въпрос за компромисни решения и че те няма как да отразят мнението на всеки един от вас. И разбира се, те не отразяват напълно мнението на самия докладчик. Но те представляват мнението на мнозинството в нашата комисия и в този контекст и с този дух господин Камал се надява, че ще успеем да изпратим едно становище до Комисията по економически въпроси, което да отразява становището на мнозинството от нашите членове. Благодаря ви. Благодаря господин Циле. Мисля, че господин Грош е тук, но той не иска думата. Всъщност има малко объркване. Думата има госпожа Тикао. Благодаря ви, господин председател. Аз също така искам да кажа, че най-накрая в Страсбург успяхме да се срещнем с докладчиците в Сянка. Наистина срещата с тях беше изключително плодотворна. Стигнахме до някои компромисни изменения. Не сме особено доволни от всички тях бихме искали един малко по-социален подход. Поне аз това бих искала. Например, компромисно изменение трето. Там бихме искали да се включи нещо свързано с социалния компонент, да се промени малко текста, да се пипне да стане по-категоричен, що се отнася до а, защитата на правата и задълженията по отношение на публичните услуги. Мисля обаче, че в тази форма компромисът ще получи сериозна подкрепа в комисията. Нашата група подкрепя конкуренцията, но не конкуренция на всяка цена. Смятаме, че тази нарастваща конкурентноспособност не трябва да се отразява върху качеството на транспортните услуги или върху условията на труд. Надявам се, че докладчика и останалите колеги ще подкрепят изменение 33-то, в което става дума за продължаването на програмата НИАДАС за специалното внимание, което се обръща на социалните условия при морския транспорт. Също така се говори и за поощряването на дружествата, при това те да подновяват а, своя флот. Мисля така, че същите колеги ще подкрепят и изменение 26, в което става дума за използването на ИКТ така че да се постигна унифицирана навигационна система в Европейския съюз. Знаем, че в отделните европейски реки има различни навигационни системи по-настояще. Обединяването на системите за навигация наистина ще ни помогне да стигнем до изграждането на един пазар в този отрасъл. За нас изменение четвърто също е доста важно. Там се призовава комисията да ускори приемането на директивата във връзка с туристическите услуги, с туристическите пакети. Комисията е призована да излезе с това предложение. Все още не го е направила, но смятаме, че в името на защитата на туристите това законодателно предложение е изключително важно. И още веднъж искам да кажа, че нашата група поощрява конкуренцията и конкурентоспособността, но не на всяка цена. Смятаме, че всяко едно предложение за бъдеща либерализация не трябва да е в ущърп на качеството на транспортните услуги или в ущърп на работниците и социалните условия. Благодаря. Благодаря, госпожа Тикал. Давно госпожа Майснер. Много ви благодаря. Изказвам се от думата на господин Бенян. Той беше тук, но се наложи да напусне по-рано. Така че просто ще прочита това, което той е написал като докладчик в сянка. Благодаря на докладчика за свършената работа и сътрудничеството по този доклад. Групата ми може да подкрепи всички компромисни изменения в настоящия им вид. Политиката на Европейския съюз по отношение на конкуренцията е една от успешните европейските политики тя е жизненно важна за насърчаване на конкурентоспособността из цяла Европа, за да може Европа да бъде конкурентоспособна и да въвежда нововведения. Важна е, е докладът, за да се насърчи свободната търговия и конкуренцията в транспортния сектор. Все, очаквам, все още очакваме втори, четвъртия пакет за железопътния транспорт от страна на комисията. Има и много работа по отношение подобряването функционирането на нашите летища. Ето защо се надявам, че Европейската комисия ще продължи да работи амбициозно за установяване на скривя... случаи на скривяване на пазара и сегментите на единия пазар, където липсва достатъчно конкуренция и ще се опитва да се пребори с тях. Това е мнението на нашия докладчик в господин Бенян. Благодаря, госпожо Майснер. Дам думата на господин Крамер. Е, Благодаря. Докладчикът днес не е сред нас, но за първи път има наистина добро оправдание за отсъствието си. То не зависи от него, а от железниците. Малко бяхме обесърчени, тъй като едва миналата седмица се състоя първата ни среща и още на тази среща бяха изготвени компромисни изменения. До сега никога не съм бил свидетел на нещо подобно и доколкото разбирам обаче, е имало такива случаи и в други комисии, когато колегата ни е бил докладчик по някоя тема. Добре бе, че проведохме тази среща. Докладчикът раздели компромисите по на две части, така ни даде възможност да приемем поне една. Основният проблем е, цитирам колега консерватор от Германия, Йоханес Лудевик, държавен секретар и виден економист след обединението на Германия – е следният. В областта на транспорта не действат принципите на пазарната економика. И този колега знае какво означава плановата економика. Напълно съм съгласен с неговото виждане. И в случая наистина прилагаме принципите на плановата економика. Тоест залагаме на онези сектори в транспорта, които буквално унищожават околната среда, а не на железопътния транспорт, например. Затова трябва в областта на транспорта да се установи справедлива конкуренция. Би следвало да се благоприятстват онези сектори, които са екологосъобразни. Но към момента смятам, че сме много, много далеч от справедлива конкуренция. Господин Камер, думата му син Колчек. Благодаря ви. Струва ми се, че предложените точки от становището ни, както и компромисните решения, отразяват по много добър начин авторите на отделните предложения. Всъщност малко се притеснявам от точка 6, но че призоваваме комисията при изготвянето на новият пакет пристанищата да предприеме един подход на пазарната економика, която се застроми към открита конкуренция между отделните пристанища. Аз лично се притеснявам, тъй като че в момента се опитваме че в момента има опит за прекарване през задната врата на нещо, което вече сме отхвърли чрез гласуване, а именно либерализация на пристанището. Но предполагам, че има колеги, които са повече опит от мен, които са по-добре наясно с това, което действително се случва. По отношение на пакета за въздушния трафик, не мога да си представя как може да принудим основните а, сдружения на възхоплателните компании да проявяват по-голяма конкуренция помежду си. Имаме нужда всъщност от по-добра законодателна рамка относно условията на труд. Това в момента липсва предложението на комисията. А според мен това е ключов въпрос. Същото въжи и за отваряне на пазара за товарен наземен транспорт. В момента цари пълен хаос. Всички се притесняват от тежките товарни превозни средства, но по отношение на малките товарни превозни средства под 3,5 тона положението действително е катастрофално. А по отношение на либерализацията на труда при наземните услуги по летищата, настоящият подход е в същата насока и аз също имам притеснения. И това според мен може да доведе до много сериозни опасности за тъй наречената държава на социалното благоденствие, която за нас е една от основните ценности на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да се извиня от името на колегата Деграндес Паскуал. Подобно на много други колеги, той има проблеми с придвижването на сам поради метеорологичните условия. Този доклад за конкуренцията се публикува ежегодно. Удовлетворен съм от това, че колегите ни докладчици в Сянка са изготвили компромисни изменения. Но не съм съгласен с комисията във връзка с допълнителното облагане на железопътния сектор. Вече от две години комисията не излиза с ясна позиция по този въпрос. Много държави членки въвеждат допълнителни данъци. Според мен това е в разрез с, с свободната конкуренция и е в ущърп на железопътния сектор като цяло. Съгласен съм с предложението за предвиждане на допълнителни социални стандарти. В пакета има много подробни разпоредби за конкуренцията, но тя не е възможна поне в справедлив вариант, без прилагането на социални стандарти. Мисля, че в това отношение миналогодишният доклад бе по-добър. Затова смятам, че социалния аспект трябва да се включи в компромисно изменение 2. C'était bien organisé. Voilà, <coughs> je voulais simplement dire que... Искам просто да благодаря на докладчика и на докладчите в сянка за свършената от тях работа. Аз искам да правя една лична молба. И съм си право да го направя. Обаче малко се позагубих в всичките си записки, тъй като малко ме притесни пристигането внезапно на Брайан. Исках да помоля всъщност исках да помоля изменението ми 37 да бъде гласувано, тъй като смятам, че то не е обхванато от компромисно изменение 2, ще въжи и за изменение 43, което, което не е обхванато от компромисно изменение 4. И слушах изказването на госпожа Тикао, която изрази своето съжаление, че не е включено достатъчно силният а, аспект аз предложих именно това и това не е обхванато в компромиса. Затова ще ви помоля да гласуваме по изменение 43 и изменение 37, тъй като те напълно не са обхванати, изобщо не са обхванати от компромисите. И затова се възползвам от правото си да поискам да се гласува по изменение 37 и 43. Right. Michael, you wanted to come back in again, yeah? Майкъл, още веднъж ли искаш да вземеш думата? Yeah. Yeah. No, no, please. I'd forgotten something. Ah, ja, ich habe noch eins vergessen. Забравих нещо. Внесохме изменение номер 30, в което призоваваме комисията да изготви нов законодателен пакет. Формулировката е малко категорична. Искаме да дадем на комисията повече възможности и във връзка с това утре ще внесем устно изменение. Призовава комисията, когато предлага нови мерки за пристанищата, да се получи от практическия опит в този сектор да приложи един уравновесен, ориентиран към пазара подход, насочен към насърчаването на социално приемливи условия. Всъщност имаме предвид само мерки, а не нов законодателен пакет. Благодаря ти, Майкъл. Госпожа Бромс, комисията. Благодаря ви, господин председател. Няма да коментирам по самите компромисни изменения като такива. Бихме искали да ви предоставим отговор на последващия въпрос от срещата на комисията през декември. декември господин Брайан Симпсън посочи ситуацията между Брюксел и Манчестър, полетите от Брюксел до Манчестър. Комисията в момента разследва два случая, е, за да се види дали двата случая противоречат на на законодателството в Европейския съюз. При проверката на ситуацията по маршрута Брюксел-Манчестър изглежда, че споразумението между Brussels Airlines и FlyB проистичат пряко от това споразумение. Имаме възможност от това една авиокомпания да даде на заем един от своите самолети на друга авиокомпания срещу определено обещетение. Има съответните изисквания за а, пилоти, а, персонал, обслужващ персонал и наличието на необходимото сертифициране. А, следователно, Brussels Airlines показа, че Flybe е оперираща, оперираща компания на някои от полетите от Брюксел до Манчестър, но те не се отбелязват като Flybe и не се отбелязват в схемата, в графика на Flybe. Може да се намери обаче съответната информация на летище Брюксел. Благодаря ви. Мисля, че господин Зила отбелязва в случая другата гледна точка. Много ви благодаря, много благодаря за тази информация, която ще предам на господин Кемал. Очуден съм, че толкова много социални аспекти се засягат от всички групи тук което означава, че конкуренцията отстъпва до някъде на социалните въпроси и това е много труден политически въпрос. Разбираме всичко това. Um, Благодаря ви. Мисля, че гласуването е утре, така че ще видим какво ще стане това. Благодаря на Доминик за това, че ми показа информацията, с която съм пропуснал заради своето 7-часово закъснение на поледа от Манчестър. Сега минаваме на доклада на докладчика от господин Сасада за наземните услуги на летищата на Съюзът на Съюза. Много ви благодаря. Благодаря ви, господин председател. През декември мнозинството в Европейския парламент по време на второто гласуване на пленарна сесия взе решение документът да се върне в комисията по транспорт. Координаторите ми дадоха мандат да продължа да работя по компромисното предложение, което е свързано с наземните услуги на летищата. Моята задача беше да се достигне до мнозинство сред моите колеги, така че да се стигне до одобряване на доклада на Комисията по транспорт след повторното гласуване в пленарна зала. Организирах две заседания с докладчиците в Сянка и след това тези заседания представих нов вариант на компромис А. Също така изготвих и нов компромис И в компромисните предложения първото, което промених, беше прага от 5 на 15 милиона за първия доставчик на услуги. Също така удължих срока от една на две години и предложих нов преходен период от 36 месеца, т.е. двойно повече, отколкото в първоначалното предложение на Европейската комисия. Наясно съм, че за да се отговори на исканията на социалистите и демократите, бих могъл да загубя подкрепата на онези колеги, които одобряват моята работа от самото начало по пътя към либерализацията на наземните услуги. Повярвайте ми, решението, което взех, не беше просто. За съжаление, повечето от исканията на социалистите са свързани именно с тази част на документа, която е отвъд моята компетентност и отвъд моето влияние влияние като докладчик. Това, което имам предвид, е становището на комисията а, по заетост по правило 50-то. Социалистите искаха а, трансфера на персонал да бъде задължителен за всички категории услуги за разлика от Европейската комисия, която искаше тази разпоредба да има факултативен характер. Наистина щеше да е много трудно да получим подкрепата на мнозинството на, на Европейския парламент, комисията и съвета тук това, за което става дума, според мен е споразумение между социалистите и господин Ман, който представлява комисията по заетост. Оставам с впечатление, че може би е ще е доста трудно да се преборим с това. Предлагам два пътя на изход от това положение. Най-напред да се проведе съвместно заседание на всички докладчици в Сянка от нашата комисия и комисията по заетост и да работим заедно по решение, което да бъде приемливо за всички страни. Мисля, че това ще е единствения възможен технически изход от тази патова ситуация предлага се от секретарията. Може би тук сложността е, че координаторите на комисията по заетост могат да вземат решение на своята среща в четвъртък, да не започват работа отново по, тези, по този документ, а не го отварят отново. Нямаме гаранции, че ще получим тук подкрепата на мнозинството. Второто ми предложение, което е много трудно за мен, но мисля, че това е последния шанс да спасим този документ, мога да предложа компромис А компромисът, който е свързан с броя на доставчиците на услуги, да, този компромис да се казва, че допълнителната бъдещата либерализация зависи от индивидуалната държава членка. Изключително, което означава, че при летищата с повече от 2 милиона пътници и 50 хиляди тона товар, дадена държава членка не може да ограничи броя на доставчиците на услуги на по-малко от двама все пак оставам сигурен, че допълнителната бъдещата либерализация ще бъде по-добра, ако ще се отнася до качеството на услугите, но се нуждаем от подкрепата на мнозинството. Та моят въпрос е дали се заслужава да работим допълнително по този документ. А, това бяха мислите ми от тази нощ и от тази сутрин и си мисля, че да, заслужава си, защото доказателствата ми показват, че в една кризисна ситуация либерализирането на летищата е свързано с същите проблеми. Всъщност пътниците имат едни и същи проблеми на всички летища. В Лондон или в Франкфурт пасажирите в крайна сметка наистина изпитват всички затруднения от тези проблеми. Виждам много случаи, в които пътниците биват оставени на произвола на съдбата в продължение на 6 часа. След това се отваря гейта и там а, има стотици хора, които са струпани. Трябва да се намеси полицията. А, и това става, защото има, не може да се приложи съответния натиск а, върху а, наземните, предоставящите наземни услуги, а, за да се предоставят съответния брой услуги, които са необходими, за да се разрешат подобен род ситуации. Мисля, че тук ще видим тази допълнителна стъпка стойност а, при приемането на това а, предложение. Това ще се усети в близките 10 години на летище Франкфурт. Но пътниците не могат да чакат толкова дълго. Трябва ни единна процедура за всички 27 държави членки. Много е важно да имаме уеднаквени тръжни процедури. Смятам, че нося отговорност за това законодателно предложение, затова предлагам да се стигне до компромис а, и да се забравим за всички политически различия. А, наистина бъдещата либерализация ще остане в ръцете на отделните държави членки. Ако постигнем това, нашия доклад може да се гласува отново повторно през февруари, след това да влезе в пленарна зала през март или през април. Ако получа вашето одобрение, можем да предоставим това решение в съответствие с правило 56-то и което трябва да се предостави най-късно 12 февруари. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Моля ви да се ограничите до две минути. Е, господин Флекенштайн. Благодаря, господин председател. Нека ви припомня, че застанахме на следната позиция – да, можем да допуснем компромиси. Във връзка с това упоменахме 6 точки. За част от тях говори докладчикът. Голяма част от тях трябва да бъдат обсъдени в комисията по заетост, която ще заседава тази седмица. И не знам дали ще можем да проведем Извинете, дали колегите там ще могат да проведат разискване по две от точките, без да се започнат отново разисквания по целия документ? Според мен в никакъв случай не би трябвало тук да се вземат някакви решения. Би имало смисъл тук да се вземат решения, ако и другата страна постигне някакъв напредък. В своя компромис докладчикът прави предложения за праговите стойности, които според нас са абсолютно правилни. Никак не би ни се искало да приемаме нещо, което след това да бъде отхвърлено при гласуването в пленарна зала, тъй като не се вписва в общия контекст продължаваме да смятаме, че по-нататъчната либерализация е възможна единствено тогава, когато се направят компромиси и по отношение на социалния аспект. Така, част от отстъплението през 1996 година ще може да бъде компенсирано. Междувременно съм с впечатлението, че комисията и докладчикът могат да съкратят процедурата, ако се излезе с предложение за за трето летище в Франкфурт. Äh, äh, господин, господин Клинц, благодаря. Благодаря на докладчика господин Засада за усилията му да постигне положителен резултат. Либералите подкрепят неговото предложение, тъй като принципно сме за либерализацията. Но имахме и доста резерви и възражения. Те са следните. Първо, както каза и прежде говорившият, Темата засяга само няколко, малко летища. Същевременно се предвиждат промени, като например тези изготвени от Комисията по заетост, които ще засягат всички летища. Тоест, не е постигнат достатъчно добър баланс. Второ, Искаме да се въведе единна тръжна процедура. Аз лично се присъединявам изцяло към това предложение. То е важно с оглед на конкуренцията. Необходимо ли е обаче във всички държави да се създаде единен орган за издаване на разрешителни. Според мен това ще доведе до допълнителна административна тежест, до допълнителни разходи и би било прекомерно най-вече по отношение на по-малките летища. Трябва да сме наясно със следното. От една страна искаме равнопоставеност, що се отнася до конкуренцията. От друга страна обаче не би следвало Европа прекомерно да се намесва в области, които биха могли да бъдат уредени от държавите членки. Мисля, че в случая трябва да дадем възможност на държавите членки за действие. Това каза и колегата Засада. Той заяви, че доставчиците на услуги трябва да са най-малко два от тази стойност нататък държавата членка може да ползва услугите и на повече доставчици. Трябва обаче за двама доставчици да се проведе единна тръжна процедура. Не е възможно Европейският съюз да заявява, че ще либерализира доставките на наземни услуги и същевременно да не го направи. Така само ще заблудим гражданите. Мисля, че ясно трябва да заявим защо сме за либерализация, но в определени граници и защо няма смисъл от едно ниво нататък да се продължава с либерализацията. И още нещо в заключение. Ако е до... би било добре докладчиците Томас Ман, сада и докладчиците в сянка от нашата комисия и комисията по заетост да проведат съвместно заседание, то нямам нищо против. Нека опитаме. Госпожа Лихтенбергер, благодаря. Първо, нека припомня следното. Много сме загрижени във връзка с увеличаването на броя на доставчиците от двама на трима, например. Но става дума за един определен сектор, за малко на брой летища, предвижда се и преходен период. И мисля, че така създаваме погрешни очаквания сред гражданите. От една страна говорим за либерализация, от друга страна обаче предвиждаме либерализация само в ограничен мащаб. Второ, много е трудно да се работи по това досие. И ако ние поставим тук ограничения върху либерализацията, то само още повече ще си усложним работата. Най-доброто решение би било комисията да отегли предложението си и да започне всичко от начало. Защо? Защото е много трудно да се работи при условията, в които работим в момента. Разпоредбите ще са приложими само към няколко малко наброй летища. Предвижда се общоевропейска тръжна процедура. Добре, чудесно но в някои сектори вече са се изградили олигополни структури, т.е. само някои субекти участват в тръжните процедури. Нека бъдем честни, това е ситуацията. А дали тези разпоредби ще доведат до стимулиране на конкурентоспособността, до допълнителни ползи за гражданите. Не съм сигурна. Аз много ползвам услугите на авиокомпании и не мога да кажа, че услугите на либерализирани летища са по-добри от тези на нелиберализираните. Що се отнася до процедурата, мисля, че от особено важно значение ще е решението на Комисията по заетост. Ако тя вземе различно от нашето решение, то няма да можем да работим по член 56 и 57 от правилника. Ако социалистите ни предложат компромис, който е различен от компромиса на НП, какво ще направим? То това всъщност е проблема. Като цяло мога да кажа, че се намираме в патова ситуация. И ако ставаше дума за много важно досие, което ще промени света или най-малко Европа, то би следвало да работим както трябва, т.е. да заложим на процедурата на взаимодействие с други парламентарни комисии. Но в случая мога само да призова комисията да отегли предложението си, да излезе с ново, по-кратко и по-ясно. Така ще постигнем много по-голям напредък в сравнение с работата по този много сложен текст. Наистина има проблеми с него. Благодаря. Продължаваме с членовете, които искат да се изкажат. Нямаме толкова време, но господин Ван Дален сега. Много ви благодаря, господин председател. Моята група подкрепи в пленарна зала позицията, че Комисията по транспорт трябва да намери изход при работата по това трудно досие. Сега виждам, че не сме успели. Сега това, което виждам най-много е че има сближаване на позицията между това, което казват социалистите. В същото време пък се вижда, че ще има повече бюрокрация заради надзорната комисия. До голяма степен тези проблеми ще се отразят върху правата на пътниците. Опитахме се да достигнем до решение, но не смятам, че ще постигнем успех особено в областта, в която сме нагазили тук. Тоест да дадем свободата на държавите членки, може би няма да е толкова успешно. някои решения изглеждат добре на хартия, но не са толкова успешни на практика. Моята група не може да приеме това предложение. Благодаря ви, господин Количек, сега. Много благодаря трябва да кажа, че като цяло и по изключение съм съгласен с преждеговорившия. Също така трябва да спомена правила 56 и 57, които изискват от нас наистина да обмислим измененията. За първ път съм съгласен с вас. Правило 56 и 57 изискват от нас да намерим ново предложение и наистина да се задълбочим в измененията, защото вече два пъти сме отхвърляли в пленарна зала този текст. При това и отново получаваме текста в комисията, което не означава, че сме достигнали до ново решение. Такова решение не е внесено. Аз препоръчвам ние да продължим да настояваме върху отхвърлянето на този документ, защото документът, такъв какъвто е в момента, е безполезен и не ни носи нищо ново. Добре, благодаря ви се. Още имам шестима оратори в списъка си. Трима от тях са координатори, а до сега трябваше да сме свършили, а не сме. Ако може да сте кратки. И след това да пристъпим към срещата на координаторите. Господин Грош. Ähm, ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, wir waren in der EVP. Благодаря, господин председател. В ВНП смятаме, че трябва да разгледаме този текст с оглед на допълнителните ползи, проистичащи от него. Господин Засада в качеството си на докладчик показа, че е готов на компромиси. Интересни бяха коментарите на някои колеги, които в първоначалната фаза на работа заявиха, че текста не залага достатъчно на социалния аспект. Сега пък казаха точно обратното. Други колеги на първоначален етап заявиха, че разпоредбите ще доведат до изкривяване на конкуренцията. Сега твърдят също точно противоположното. Мисля, че е по-добре комисията да оттегли предложението си, вместо да продължаваме работа по него. Не, извинете. Мисля, че е по-добре ние да продължим работа, вместо да връщаме текста на Европейската комисия. Защо? Защото текстът може да бъде усъвършенстван, както в полза на пътниците, така и в полза на служителите и работниците. Призовавам колегите да не стигаме до ситуация като при игра на покер. Нека не залагаме прекалено много, тъй като ще има риск накрая да загубим всичко – трябва да подобрим положението на работниците и служителите, като същевременно ориентираме сектора в по-голяма степен спрямо пазара, ще трябва да направим така, че летищата да поемат съответната отговорност за предоставянето на тези услуги. Ако не постигнем всичко това, ЕНП ще преустанови участието си в разискванията. Трябва да поручим всички възможности заедно с докладчиците в Сянка и от двете комисии и след това да продължим разискванията тук, като не ги протакаме прекомерно. Много ви благодаря. Благодаря ви за аплодисментите, казва господин Грош. Ви кажа, че беше от Майкъл, нямаше да ми повярвате, нали така? Продължавай, Майкъл, продължавай. Ik wil om te beginnen de rapporteur Eh, voor de inspanningen die hij doet. Благодаря ви, благодаря ви, благодаря за всички усилия, които полагате, за да така вкараме текста по правия път. Е, нашата е, група не иска в момента просто не смятаме, че по-голям брой доставчици на услуги ще бъде решението на проблема. В същото време групата ни не е на мнение, че запазването на статуквото е решението на проблема. Запазването на статуквото означава да си запазим лошото законодателство, с което вече разполагаме. Трябва да видим дали не можем да стигнем до някакъв тип компромис. Може би бихме могли да стигнем до някакви специфични условия, така че да успеем да достигнем до споразумение. разглеждаме някои от въпросите, с които се занимава комисията по заетост, обучение, качество, качество на а, договорите по колективното трудово договаряне, равнопоставеността при третирането. Бих подкрепил докладчика в неговите опити да организира среща на докладчиците в Сянка, а също така и на онези колеги в Комисията по заетост, които работят по тези проблеми. Готов съм да помогна в тази връзка бихме могли да разгледаме онези въпроси, които са специфични за транспорта. Комисията по заетост също се опитва да намери компромис по отношение на казаното в пленарна зала – но не виждаме решение на въпросите, които са относими за работата на нашата комисия, които не са толкова свързани с въпросите по заетост. Затова препоръчвам на докладчика да предприеме инициативата да ни събере на масата за преговори, да има съвместно заседание на Комисията по транспорт и по заетост, така че да се набележи определен напредък. Надявам се, че ще постигнем известен успех. Благодаря ви, господин Табак, а господин Крамер след това. Благодаря ви. Преди няколко седмици в пленарна зала върнахме предложението обратно в Комисията по транспорта. Това беше поискане на няколко политически групи, но по различни причини. Някои групи смятаха, че частта със заедостта не е достатъчно застъпена, за други тя беше прекалено застъпена, за някои групи либерализацията беше недостатъчна, за други тя беше прекомерна. По всички тези причини върнахме предложението обратно в Комисията по транспорта и затова трябва отново да разгледаме пакета. Въпросът е как да го разгледаме съвместно с Комисията по заедостта, за да бъде гласувано отново по какъв един по-приемлив за всички вид. Според мен, първоначалното предложение на Европейската комисия трябва да бъде основа на нашите разисквания. Имаше различни изменения, предложени от различните политически групи, но трудно ще постигнем компромис по тях. Затова смятам, че трябва отново да се върнем на първоначалното предложение на Европейската комисия. То се ръководеше от принципите на прозрачност, ефикасност и бързина, но а, за момента качеството на услугите далеч не е на необходимото равнище по отношение на земните услуги. Ето защо трябва да се заточим върху подправяне на качеството на предоставените услуги. На второ място да включим социалният аспект, т.е. защитата на служителите, без обаче да възпрепятстваме всякакви предприемачески инициативи, както в момента прави комисията по заедост на парламента. Така че смятам, че отново трябва да разгледаме целият пакет. Съгласен съм и с господин Грош, който би предпочел всъщност да се отложим от предложението и да го изхвърлим буклука. Така. Аз не смятам, че това не е много уместно, че действително трябва да подобрим земните услуги в интерес на всички пътници. Такава е позицията на нашата група, но мога от сега да ви уверя, че ние няма да подкрепим позиция, в която да не са включени либерализацията, подобряването на качеството на услугите и предложение, в което да са включени всички социални привилегии, предложени от Комисията по заедост. Господин Крамер, за какво става дума в случая? Става дума за две-три летища, на които ще настъпят промени през едните 15 до 20 години. Проведохме много дълги разисквания, отхвърлихме предложението с малко мнозинство тук, то бе отхвърлено с голямо мнозинство в пленарната зала. И сега се предлага да се започнат отново разискванията, като че ли сега знаем повече, отколкото преди. Защо трябва да вършим работата на комисията и да поемаме отговорност вместо нея? Комисията се провали с първото си предложение, въпреки че я предупредихме да бъде внимателна. И сега тя трябва да реши дали да отегли предложението си и да излезе с ново. Това спада към компетенциите на комисията. Ние не носим отговорност. Защо трябва да приемаме законодателство, което ще се отнася до 2-3 летища в Европейския съюз? Това е лудост. Има толкова много други области, мога да ви назова поне 2-3, които са много важни, с които би следвало да се занимае комисията. А в случая мисля, че няма нужда от законодателство. Нека върнем предложението на комисията и нека тя си реши дали да си извлече съответните полуки или не. Не на нас се пада тази задача. Ако я поемем, ние само ще станем за смях. Ние вече сме взели своето решение и то с голямо мнозинство в пленарната зала. Комисията трябва да реши, не ние. Благодаря, господин Галер. Благодаря. Мисля, че предложението на докладчика до голяма степен е правилното. Съгласен съм с повечето си колеги за това, че няма пряка връзка между качеството на услугите и броя на доставчиците. Някои летища с по-малко доставчици предлагат добри услуги и обратното. Има и летища с повече доставчици, които предлагат добро качество на услугите. Но няма причинно-следствена връзка между броя на доставчиците и качеството на услугите. Второ, социал-демократите ясно заявиха. Ако се предвидят задължителни разпоредби в посока към либерализация, трябва да се направи нещо и по отношение на социалните стандарти. Според мен това означава следното. Ако няма задължителни разпоредби за либерализацията, то тогава не би следвало да се предприемат и социални мерки. Съвсем честно мога да заявя, че предложението на Комисията по заетост винаги съм го възприемал като един вид заплаха във връзка с третия доставчик. Социалната политика, политиката по отношение на колективното трудово договаряне, това трябва да продължи да спада към компетенциите на държавите членки. Не бива да се възползваме от транспорта за въздействие върху тази политика. Затова съм съгласен с докладчика, че третия доставчик трябва да бъде обект на решение от страна на държавите членки. Okay. А, не, не може да си смените мястото с мен, господин, господин Крамер. Господин Бах отново има думата. Нека се върнем към фактите. Приветствам готовността на колегата за сада за компромиси. Още от самото начало бях за това да се отчетат различните условия на отделните летища и в отделните държави членки. За това Приветствам решението на докладчика в по-голяма степен да отчете принципа на субсидиарност. Това е отразено в предложения от него компромис А. Мисля, че принципът на субсидиарността допринася за качеството на услугите. Колегата Ел Кадрауи справо заяви, че ситуацията към момента не е добра. Що се отнася до доклада, мисля, че ако върнем предложението на комисията, то тя няма толкова бързо да излезе с ново предложение. Затова мисля, че в нашия доклад трябва да предложим подобрения във връзка с обучението и образованието, както и във връзка с социалните стандарти. Приветствам и сътрудничеството с Комисията по заетост. Още от самото начало бе ясно, че доклада трябва да бъде изготвен в сътрудничество с нея и мисля, че сега имаме добра възможност за това. Благодаря ви. Сега, преди да дам думата отново на докладчика, искам да ви припомня като председател а, по процедурата за наземните услуги, че документът ви беше разпратен и до някъде тук като че ли виждам да се създава един известен проблем при работата с нас, но от ваше име, от името на комисията ТРАН, аз така те искам да кажа, че може да се отчитаме само писменно по процедурата преди 12 февруари. Така че в идеалния случай там трябва да има и примерна програма за бъдещите обсъждания и за разглеждането в пленарна зала. Мога да приема предложението на докладчика да заседаваме заедно с докладчиците оценка от двете комисии по транспорт и по заето, за да видим как може да се реши проблема. Но сме изправени пред една комисия, пред едно положение, извинете, при което трябва да достигнем до споразумение. В противен случай ще стигнем до втори отказ, до второ отхвърляне и трябва да сме достатъчно реалистични, за да приемем тази ситуация. Колеги, просто като председател ви припомням, че вие самите трябва да се опитате да достигнете до споразумение, до договореност. Ако не успеем, в този случай вариантът и в комисията, и в пленарна зала е да се а, развият нещата по познатия път. Господин Засада, имате ли какво да кажете по този въпрос? А, ще съм ви благодарен, ако можете да сте кратък. Имаме само 15 минути превод още. Значи- Благодаря ви, господин председател. Само няколко думи искам да кажа. Искам да почеветая, че има някои важни въпроси в този документ, които биха могли действително да подобрят работата и да доведат до простяване намаляване на разходите. Като, например, единната процедура за одобрение. Ако имаме такава процедура, няма да има нужда 27 пъти да се иска разрешение в 27-те държави членки, което ще бъде много по-просто и лесно, отколкото да се, да се обикаля по офисите в 27 държави членки. А, отно, що се отнася до решението на Комисията по транспорта и Комисията по а, заедостта, по никакъв начин не бива да отстъпваме, защото тук а, съвсем друг а, аспект на текста. Ако решим, че държавите членки могат да взимат предвид колко да е броят на, на предоставящите, оставащите на земни услуги, това не отговаря на прочното изискване. Така, например, ако държавите членки решат да ограничат доставчиците до двама и се стигне до тръжна процедура, и в случай, че един от доставчиците напусне летището и трябва да бъде заменен в друг, с друг, само в този случай ще се прилага разпоредбите за прехвърляне на персонала. Така че тук можем действително да вземем решение по документа в нашата комисия. Разбира се, аз съм готов във всеки един момент да участвам в среща за постигане на компромис. Мисля, че компромисът е достижим и от нас самите, от нашата воля на докладчиците, докладчиците в сянка и членовете парламента зависи дали ще има до компромис или не. Благодаря, господин Засада. Внимателно ще следя какво се случва, когато се срещате с докладчите в Сянга. Но сега мога да ви кажа, че трябва да започнем работа и то доста бързичко, ако искаме да постигнем някакво решение. Благодаря ви. И така приключваме с дневния ред на, обичай... на обикновеното заседание. Сега продължаваме с заседанието на координаторите и ще помоля тези, които нямат право да присъстват на него, да напуснат залата. Това малко ми... Това изгонване на, на шпионите ми напомня на това, което се случваше едно време при заседанията на Кралския съвет, така че ще помоля всички, които нямат право да присъстват на сената, когато и те напуснат залата.